So, colleague, we have an exchange of views with Колеги, ще имаме размяна на мнения с Есвен Ейден, министър на външните работи на Норвегия, за отношенията между ЕСА и Норвегия, събитията в Близкия изток и така наречения Далечен Север. Приветствам с добре дошъл от името на комисията господин министъра и господин Копт Галагър, който е един от членовете на делегацията – европейското економическо пространство. Не сме ви осигурили хубаво време, но така или иначе, преди една година имаше интересен обмен с вашия предшественик, господин а, Стол. Въпросите от общ интерес остават все същите. Двустранните отношения, събитията в Близкия изток и състоянието на нещата в далечния север. Това са само някои от темите. Господин министър, бих искал съвсем накратко да ни запознаете с вижданията си за отношенията между Норвегия и ЕСЕ и споменатите вече от мен теми. Имате думата. Благодаря, господин Провера. На първо място високо ценя възможността да се включа в обмена на идеи и виждания с вас по споменатите три теми. Положението в Близкия изток след вчерашното е, заседание в Комисията за външни отношения, донорската среща и отношенията в далечния север. Това е най-горещата тема в момента, срещата от вчера в този град. Сигурно си спомняте от миналата година, че Норвегия е председател на комисията, която съгласува международната подкрепа за изграждането на палестинска държава или така наречената комисия за връзки, временна комисия. Тя е временна вече от 20 години. Целта на тази комисия бе да се заложат основите на работата за намиране на трайно уреждане на въпроса с Палестина, създаването на двете държави, решение което е предвидено от 1993 година, преди 20 на години. Идеята бе добра и докато изчакваме намирането на политическо решение, и големите политически въпроси за взаимоотношенията между Израел и Палестина и независимото съществуване на две демократични държави, някой все пак трябва да започне с изграждането на палестинските институции отдолу нагоре. И всъщност това е работата на тази комисия. Норвегия е председател през цялото време. Европейския съюз и САЩ са съпредседатели. И върховният представител госпожа Аштън бе домакин вчера на срещата. Членовете на комисията всъщност с страните по процеса Палестина, Сален Фаят, премиера на Палестина, Израел и всички донори. Европейския съюз, някои от държавите членки на Европейския съюз, САЩ, Австралия, Япония и няколко арабски държави включително Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, някои от държавите в залива. Така че това е една широка коалиция от страни, които подкрепят изграждането на държавността в Палестина. През всичките тези години, през 2011, преди две години, бе постигнато споразумение – по време на заседание с председателство на донорите и страните по процеса Световната банка и МВФ и ОНЕ. И бе договорено, бе постигнато съгласие, че палестинските институции са вече в зряла фаза на развитие и отговарят на изискванията за добре функционираща държава. И въпреки, че няма такава държава, институциите са на лице. Това беше едно доста смело изказване на комисията от преди две години. Е, в него се съдържаше много оптимизъм. Сега трябва да бъде приключен политическия процес. Всички ние знаем, че оттам насетне имаше застой, много малко напредък бе постигнат по политическото решаване на големия въпрос. В същото време се случиха и много събития, които подкопават жизнеността на проекта за изграждане на държавност в Палестина. Една от причините е умората на донорите и съмненията сред донорите относно смислеността на целия този процес, предвид това, че няма политически напредък. На второ място, са всички ограничения, дължащи се на израелската окупация. Липсата на достъп до зона С, както е известна тя, западната, западния бряг, връзките между западния бряг, износа на палестински стоки в света и обичайния обмен между Палестина и Израел, както и цяла поредица от ограничения, които спъват естествения растеж на палестинската економика. Преди няколко години палестинската економика отбеляза значителен растеж, но сега тя а, няма такъв растеж. А, очакваше се да стана все по-независима от донорите, но сега тя започва да става все по-зависима от донорите. Министър-председателят Фаят каза, че той иска да изгради палестинска държава, която е колкото се може по-независима, но това не става за момента. С други думи, имаме сериозна финансова криза в управляваните палестински територии тя има конкретни изражения. Тази година, след като започна училището, 36 дни от годината нямаше учебни занятия поради е, стачки, незаплащане на трудовото възнаграждение. И всичко това се дължи на застоя в финансово отношение. И към това можем да добавим и факта, че израелското правителство изключително много се е, бави при е, трансфера на тарифите и е, таксите, които събират от палестинските територии. Това не са израелски средства, те са част от е, финса, фикс, фиска на Палестина. Така че започваме това заседание, като сме наясно с тежката финансова криза. Мога да ви кажа, че срещата бе успешна в е, тесния смисъл на думата и до голяма степен изглежда ще може да бъде е, балансиран дефицита в палестинския бюджет. Още няколко месеца ще оцелее. Това е хубавото. Но лошото е, ще го кажа съвършено ясно. Разбираме съвършено ясно, че не можем да продължим повече по този път, ако политическия процес не се завърне в правилното русло. Отлагането на решението не може да а, продължи. И в крайна сметка или ще има политически брожения е, и е, президента Абас и министър-председателя Фаят могат да загубят своите постове и по-радикални сили да вземат властта. Освен това, можем да станем свидетели на едно оттегляне на донорите. Това, което можем да заключим от е, казаното и се радвам, че имаше консенсус – а, за това, че през септември в Нью-Йорк по време на следващата среща трябва да направим ясен отчет относно смислеността на този процес и дали не трябва да се преработи цялостната стратегия. Президентът Обама и външния министр, държавния секретар Кери в момента Държавният секретар е в близкия стик има надежда за нов тласък на процеса но мисля, че надеждите са доста слаби. Това е всичко, което исках да кажа в стъпителното си слово за работата на тази комисия. Е, ще кажа няколко думи за отношенията между Норвегия и Европейския съюз. Е, тези отношения са а, е, с много висок приоритет за нашето правителство. сериозно а, обмислихме нещата от наша страна, а, също така и Комисията и Европейския съюз а, обмислиха това как работи настоящата констелация. А, имаме споразумение, че е, Споразумението за Европейската економическа общност дава резултатите, е, които бяха заложени в него. Правят се някои адаптации, но този процес е непрекъснат и е, е динамичен, но като, е, като цяло планираните резултати са на лице. Без съмнение, Норвегия е най-свързаната страна, не членка на Европейския съюз. С други думи, няма друга страна, която от е членка на Съюза и да поддържа такива тесни е, връзки с Европейския съюз. Ние сме част от е, вътрешния е, пазар, възоснова на това споразумение. Ние сме партньори най-вече в областта на селското стопанство и рибарството. Ние сме част от шенгенското пространство. С други думи, не трябва да се представя паспорт, когато влизате в Норвегия, тъй като Норвегия член на шенгенското пространство, могат да продължат този списък на споразумения. Основното споразумение от всичките съществуващи е споразумението за европейското економическо пространство. Ние едно с споразумение да те споделяме заедно с Лихтенштайн и е, Исландия. са държави са част от това пространство. Сега се преговаря и с Хрватска да се присъедини, разбира се, защото тя ще се присъедини към Европейския съюз. Е, ние се отнасяме много сериозно към това да бъдем част от европейския вътрешен пазар, тъй като ползите за нас са очевидни. Също така обаче това споразумение е в интерес и от полза и за Европейския съюз. Норвегия е най-големия партньор на Европейския съюз извън него. Е, ние сме и най-големи инвеститор в е, е, Европейския съюз, т.е. ние сме значителен инвеститор, ние сме значителен износител на енергоносители, на природен газ, например. Ние сме най-големия партньор наред с Русия и Алжир и е, участваме в е, дискусите на Европейския съюз по въпросите на енергетиката. Ние сме партньор, приятел и участник в оформянето на бъдещите енергийни пазари в Европа. Освен това, ние проявяваме солидарност с настоящата ситуация в европейското пространство. Първо ние увеличаваме обема на така наречени грантове за европейското економическо пространство. Те са предназначени най-вече за новите страни членки, но също така и за някои стари страни членки. Ние смятаме, че това наше участие е справедливо и се подкрепя от нашите граждани. Т.е. има широк консенсус, че ние трябва да даваме е, нашия принос за развитието на европейската економика. Е, милиарда евро е сумата, която дава МВФ е за стабилизация. 14, извинете е, Което дава МВФ за стабилизиране на еврото. Ако трябва да обобщя, е, ще кажа, че е, ние сме близък и добронамерен партньор на Европейския съюз за всички процеси, които текат. Повечето от нас смятат, че е, най-добрият начин ще, ще бъде да се присъединим към Европейския съюз, но е, е второто най-добро решение беше всъщност да подпишем това споразумение за Европейското економическо пространство. Има един недостатък, който ние наричаме демократичния недостатък, демократичния е, дефицит е, е следния. Ние не участваме нито в парламента, нито в комисията, нито в съвета, където се взимат е, е, решенията. Е, така че ние смятаме, че можем да постигнем по-добри резултати с пълно членство, но е малко вероятно да се постигне политически консенсус в близко бъдеще за подновяване на кандидатурата ни. Ние два пъти бяхме страна кандидатка. Норвегия има дълъг опит е, като страна кандидатка, като През 72 през 94 та сме били е, страна кандидатка, но сега имаме платформа, която искаме да продължим да е, е, изграждаме. Критикуват ни за едно нещо, което и според мен тази критика е справедлива. Критикуват ни за това, че бихме могли да бъдем по бързи по отношение на прилагането на европейското законодателство. решението, което е необходимо, за да се приемат новите разпоредби в рамките на Европейското економическо пространство в нашето законодателство, отнема повече е, е, време за сметка на това. Обаче ние провеждаме сериозни дискусии по въпросите, които стоят пред нас, но ние работим по отношение на ускоряване на процеса. И третата и е Последна тема, на която искам да се спра, е темата за Арктика или, както обичаме да му казваме, далечния север погледнато от перспективата на този град, всичко в Норвегия може да се нарече далечен север, но като говорим за далечния север, имаме предвид арктическото пространство. Посланието е следното. Една от най-сериозните промени, които се случват за добро или за лошо, е тупенето на арктическите ледове. Това е много сериозен процес, който ще засегне цялата планета и към този процес трябва да се отнасяме сериозно и да приемаме съответните международни разпоредби. Причината за топането на тези ледове не е локална, а се дължи на световните е, е, промени. Е, с 2 градуса се повишила температурата на планетата, с 4 градуса на полюсите. Тоест резултатите са драматични. Едно от следствията, едно от следствията на това покачване на температурата е, че леда от една страна се топи, от друга страна се движи от изток на запад, т.е. към т.е. Европейския север а, остава без след онези региони, където обичайно има лед, в момента а, са без лед. А това засяга междуконтиненталния транспорт, тръгващ от Норвегия за Китай и Япония. През лятото круизните транспортните кораби от Северна Европа а, към Азия и обратно се движат и пътя между Роттердам и Йогохама, примерно, е с 40% по-къс благодарение на това топене на ледва. 40% по-къс. Това е изключителна промяна. Това, което казвам, се отнася за летния трафик, но последният кораб, който костира в Япония, костира през ноември, т.е. периода на този транспорт също така се удължава и Азия по този начин се приближава към нас, защото можем да достигнем до Азия без да обикаляме целия свят, избирайки северния път. А, ако погледнете глобуса и далечния север, ще видите, че Китай и Япония са ни почти съседи, т.е. съвсем не са толкова далече. И това са интересните последици. Това е една от причините, поради които азиатските държави, подобно на Европейския съюз, желаят да станат наблюдатели в Арктическия съвет. Ние смятаме, че е добра идея Европейския съюз да стане наблюдател в Арктическия съвет. Когато нашето правителство дойде на власт през 2005 година, ние казахме, че Арктика или Далечния север са приоритет номер едно за Норвегия. Искаме да решим голяма част от нерешените проблеми в Далечния север. За целта искахме да създадем платформа за постигане на тотално споразумение между всички арктически държави. Е, конвенцията на ООН задава правилата. Имахме спор с Руската федерация, датираш от 2010-2011. Преговорите продължиха 40 години, накрая успяхме да постигнем споразумение, след което Канада и Дания също успяха да решат спора, който имаха. Така че остават все по-малко и по-малко спорни райони. Тук не става дума за някакво състезание, за арктическия регион, но това не, тук не става дума за, за състезание. Това е един океан, едно водно пространство, където е, всеки е, играе своята роля. Това не е, е район, в който искаме да се разиграват конфликти между е, държавите. Можем да се получим от това, което става в Китайско море и е, на да, други места така че въпросът е не само да се реши кое на кого принадлежи, а какви са правилата, които трябва да се спазват. И това трябва да се реши в Арктическия съвет, където ни участваме и който считаме за много важен орган. А, една от тези е Международната морска организация, която сега разработва Арктически кодекс за корабоплаване. Това е много интересна област и също би трябвало да се интересувате от нея, макар че сте далеко от Арктика, тъй като става дума за големи промени, които засягат всички ни, не само нас, на север. Всички ние сме съседи и трябва да кажа, че работи много добре с Европейската комисия по тези въпроси. Опитваме се да управляваме въпросите на енергетиката, риболова, околната среда, безопасността на морския транспорт, навсякъде, където имаме съвместни интереси. Е, ще приключа, за да остава време за въпроси. Е, разбира се, може да ме питате и за неща, които не съм споменал. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Калагвер, председател на делегацията. Благодаря, господин председател. Делегацията на Европейския парламент за Норвегия изразява своето задоволство от плодотворният редовен диалог с, Европе... с Норвежкия парламент. На последната интерпарламентарна среща през септември отделихме специално внимание – на прегледа на Европейската економическо пространство, Европейската економическа зона и е, споразумението между Норвегия и Европейския съюз, което е основа на нашите отношения. Едно широко международно споразумение, което е сключено с Норвегия. И а, Норвегия редовно а, присъства на съвместните, заедно на съвместния съвет. Това сътрудничество дава конкретни економически и политически резултати, полезни за двете страни. Приветствам факта, че споразумението е, е основа за политиката на Норвегия, както е заявено и в Бялата книга по този въпрос – издадена от норвежкото правителство. Успехът в изпълнението на споразумението в никакъв случай не е повод за а, самодоволство. Това споразумение трябва да продължи да бъде двигател за економическият растеж, за взаимно полезното сътрудничество и в бъдеще. Ние сме а, близки а, партньори, пред които са, които са изправили пред редица предизвикателства. Нека спомена само някои от тях, обсъдени на нашето неодавнаше заседание тук в Брюксел. Първо, необходими са по-нататъчни усилия за ускоряване на включването на а, съответното общностно законодателство в споразумението с Норвегия. Особено колкото се отнася до вътрешния е, е, пазар, това е особено важно. Второ, като се имат предвид новите финанс, надзорни инструменти в областта на финансите, необходимо е по-нататъчно сътрудничество и отразяване на тези институции в споразумението с Норвегия, особено като се имат предвид конституционните проблеми, които възникват във връзка с това за Норвегия. А нашите отношения обаче излизат извън рамките на така, това, което е строго разписано в споразумението. Сътрудничи в областта на рибарството а и в, на търговията, в областта на търговията с селско-стопански продукти, ние имаме различни позиции по отношение на решението на норвежкото правителство да промени митническата тарифа а, за вноса на селско-стопански произведения. Независимо от това как оценяваме това решение, на последното заседание с нашите колеги от Норвежкия парламент – Имахме полезни разговори, защото изяснихме причините за нашите различни позиции. На последно място, но не и по важност, нашето сътрудничество в областта на сигурността е постоянен елемент от нашия дневен ред. Европейския съюз и Норвегия сътрудничат най-тясно в тази област. Нашето сътрудничество се улеснява от това, че ние имаме общи интереси и ценности. Господин министр е, спомена а, Арктика, е, той е председател на а, делегацията за далечния север. Ние се срещаме с нашите колеги парламентаристи от Арктика но а, трябва да кажа, че съм много удовлетворен от това, че Норвегия ни подкрепя а, категорично в нашето желание ние да бъдем постоянен наблюдател в съвета за Арктика. Всички, които ни подкрепят, пък и онези, които ни подкрепят, съм сигурен, разбира, че Европейският съюз може да играе важна роля в Арктика, където има значителни залежи от газ и петрол, които в бъдеще ще бъдат използвани, но разбира се, това трябва да стане по един устойчив начин. В заключение, бих искал да помоля да ни, господин министър да ни каже нещо за подготвената среща на ниво министри за Арктика. Как ще се е, как може да използваме нашия статут на наблюдател във връзка с тази среща? Добре е да се разбере, че ние играем важна роля, но знаем, че има някои, които се противопоставят на нашето присъствие като наблюдател на подобни срещи. Благодаря. Благодаря. А сега господин Салафранка, имате думата. Благодаря, господин председател. И бих искал да кажа добре дошъл, господин министр. радва съм, че сте тук. Знам, че разбирате испански. Вие сте от норвежката лейбаристка партия и за това а, ви, ви казвам добре дошъл от името на е, е НП. Норвегия е важен, ценен партньор на Европейския съюз и трябва да кажа, че ние сме удовлетворени с резултат, от резултатите на нашето споразумение – е, знам, че е, Норвегия сътрудничи много тясно с нас, е, например с Европол, което е много важна организация. Подобно е сътрудничество с СТО, в рамките на СТО и съществуващите проблеми съм сигурен ще бъдат разрешени. И сега, след като сте тук на заседание на нашата комисия, бих искал да ви попитам, като министър на външните работи на приятелска страна, какви са а, двете измерения в изграждането на Европа. Вътрешния пазар, а, валутният и паричен съюз от една страна и кризата, която преживяваме от друга страна. Какво ще кажете за вчерашното решение на Кипърският парламент? И какво можем да кажем за кризата? Тя не е само економическа и дългова криза, но в момента вече тя се превръща и в криза на доверието. Втория ми въпрос се отнася до външните а, измерения на Европейския съюз. След влизането в сила на Лисабонския договор, ние вече имаме служба за външна дейност и бих искал да чуя как вие оценявате новият начин, по който функционира Европейската служба за външна дейност, чрез своят върховен представител? Може би бихте могли да ни кажете нещо за сътрудничеството ви с тази служба като министър на външните работи. И накрая видях, че вие сте работили в ООН е че правите немалко в подкрепа на възстанниците в Сирия. Какво мислите, как може да се реши конфликта в Сирия? Някои искат вдигане на ембаргото върху оръжейните доставки, за да можем да окажем по-пряка помощ на възстанниците. Мислите ли, че това е уместно или трябва по друг начин да търсим решение чрез специалният представител на ООН? А, бихте ли ни казали нещо за реформата, която се а, налага в, съвета за сигурност, като се има предвид ветото на Китай и Русия а, по отношение на предлаганите резолюции за Сирия? А, и на последен въпрос, не искам да прекалявам, но как оценявате предстоящите местни и регионални избори в Русия? които ще бъдат проведени през септември. А сега господин Уотсън. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на господин министъра, че е с нас тази сутрин. Господин министр, когато бяхте в САЩ миналата седмица, вие описахте САЩ като най-важния съюзник на Норвегия. Можете ли да ни дадете уверение, че ние сме на второ място като най-сигурни ваши съюзници или някъде там по средата. Много се радвам, че имаме възможност да обменим мнения с вас и, искам да бъде записано, че моята група подкрепя работата на Норвегия в е, процеса от Осло и ние ви желаем е, успех дали бихте могли да, да разкажете малко повече за вашите разговори с Джон Кери, когато сте били във Вашингтон а, и подготовката му за посещението в Близкия стик и посещението на президента Обама там? в момента. Вие правилно казахте, че а, от палестинска страна а, вярват в решението за двете държави. А, успяхте ли да получите някакви уверения от САЩ, че ще притиснат Израел да се придържа към решението за двете държави? и съответно господин Нетаняхо. Господин Перес беше в Страсбург миналата седмица, пое този ангажимент. Сегашното правителство като че ли се отдалечава от подкрепата за това решение. Дали се умяхте да получите някакви уверения от Джон Кери и дали смятате, че има нови възможности новото правителство в Израел да постигне напредък и да спре с нелегалното застрояване в а, териториите. Сега по отношенията с Норвегия, като че ли вашата страна е по-добра европейска държава от много от нас. Много се радвам, че активно участвате в процеса за Шенген и се надявам, че ще продължите да правите това, давате си сметка за трудностите, проистичащи от демократичния дефицит. Вие е, казахте, че пълноправното членство не е въпрос, който стои на дневен ред. Дали според вас е възможно през идните години да нарасне подкрепата във вашата страна за идеята за членство в Европейския съюз? тъй като ние се нуждаем от този принос не само по отношение на економиката, но и за демокрацията. Нуждаем се от вашия културен принос, за да изградим една по-добра Европа. На нас ни се струва, че Европа не е просто економическа общност. Тя е една политическа общност, а Норвегия може да даде един ценен културен и политически принос. Надяваме се, че Норвегия и Исландия в близко бъдеще ще е, погледнат с по- е, голямо одобрение към тази идея. Много от нас са сериозно разтревожени от неумението ни да постигнем по-бърз напредък е, към изграждането на економика, разчитаща на възобновявените ресурси вместо на въглеводородите и ние носим отговорност за топенето а, на леда в полярния кръг и е, Европейската комисия има идеи и пътна карта до 2050 година за преминаване към щадяща околната среда енергетика. Госпожа Яконсари, благодаря ви мисля, че ние всички в Европейския парламент високо ценим активната дипломация от е, вашата страна в е, горещите точки на света и в търсенето на решение за палестинските територии. Благодаря ви много за вашата подкрепа, за статуса на Европейския съюз на постоянен наблюдател в Арктика. Ние всички знаем, че Русия и Канада се противопоставят на а, този статус на постоянен наблюдател на Европейския съюз и бих искала да ви призова да обсъждате с тези дипломати а, тази наша политика. Това, което исках да кажа, е свързано с ролята на Китай в е, Арктика. Китай има най-голямото посолство в Исландия. А ние знаем, че Китай имат една стратегия за а, Арктика и там провеждат много активна политика. Имате ли някакви по-особени отношения с Китай? И още нещо, което е много важно и се нуждае от обсъждане. Арктика няма да бъде новото Елдорадо, тъй като там се работи много трудно. Току-що прочетох, че Шел са преустановили сундажите в Арктика, тъй като е изключително трудно. Та, то, надявам се, че ще намерим едно мирно решение в този мирен район. Смятате ли, че това поколение може да е първото, което ще признае интересите на местното население и ще ги а, спазва. Благодаря. Господин Гали. Благодаря ви. Бъй, добре дошли, господин министре, сред нас. Шенген и Европейската економическа общност това е почти членство в Европейския съюз. Вие се съобразявате с това, което ние решаваме, нямате право на глас, вратите остават отворени. Искам да ви благодаря за това, че споменахте далечния север и като докладчик на парламент и е, тук има и други колеги, разбира се, с които ще продължим да работим по тази тема. Ние високо ценим норвежката подкрепа за това, че получихме статус на постоянни наблюдатели. Ще имаме по време на априлското пленарно заседание дебат по тази тема. Ние като парламент, а също така върховният представител и комисията ще имат възможност да споделят своите виждания за сътрудничеството в бъдеще. С това разполагаме, това можем да предложим за економическото сътрудничество, което представлява интерес за всички намиращи се в полярния север. И искаме да ви помолим да притиснете Норвегия, Канада да дигнат своите резерви. Какво е нужно, за да можем да преодолеем тази съпротива от страна на Канада и Русия? Ето, тук бих, бихте могли да помогнете. Имам и въпрос за Близкия и тук Бях в Рамала и Ерусалим по, през почивните дни. Срещнах се с много хора и е, сред палестинците има едно отчаяние. Те мислят за иммиграцията и като не виждат решение на проблема. Новия министр на правосъдието, който отговаря за мирния процес Ципи Ливни на Израел, поема този ресурс, Смятате ли, че това ново израелско правителство би било склонно да възобнови работата. През почивните дни ми казаха, че това правителство по-скоро ще насочи усилията във вътрешен план от американците получихте ли някакви податки? Барак Обама ще пристигне днес в Израел. Какво би било неговото послание по отношение на мирния процес? И от наша страна, какво би било най-полезното, което можем да направим по отношение на израелското правителство? Да разбере, че наистина, когато казваме, че трябва да спрат заграбването на палестински територии и застрояването, то държим на това. Следващия оратор, господин Тофлер. Моля ви, бъдете кратки. Ja, Добре дошъл, господин министър. Аз ще говоря на немски. Мисля, че вие разбирате и немски. Моят въпрос е свързан с кипърските банки. Как виждате кризата в Кипър? Испанските банки се, се, се санират с други пари. Мисля, че може да се помисли защо така се объркаха нещата в Испания. Може би заради а, балона с недвижимите имоти, но както и да, е, аз имам още един друг въпрос, който искам да ви задам. Колегата Галахър засегна този въпрос, свързан с Палестина и вицата Газа, новото израелско правителство. А, Какви стъпки ще предприемете от ваша страна, за да задвижите процеса? Новото израелско правителство като че ли ще се занимава известно време с собствените си вътрешни социални проблеми и от друга страна и двете страни, както Израел, така и Палестина, имат голям интерес от това да се запази настоящото положение, нищо да не се променя, защото те добре са се устроили в това положение. Е, би било а, наистина в много отношение обогатяване на Европейския съюз, ако Норвегия се присъедини към съюза, защото вие казахте, че трябва да се съгласите с много неща, без да имате право да участвате в взимането на а, решението. Може би се струва да обмислите добре, дошли още веднъж в Европейския съюз, въпреки че нещата не са много розови към а, а, момента. Господин Преда е следващия. Благодаря, господин председател. Господин министр, благодаря е, за това, че додохте в нашата комисия. Аз съм докладчик за Исландия. Имам въпрос свързан с Исландия. Както знаете, това е страна, която в момента води преговори за нейното присъединяване. Тя е един чудесен кандидат и то не само защото ние имаме интерес от една активна политика, е, политическа връзка с Исландия, но, но това е вече страна, която е член на Шенген, член на Европейската а, е, зона за свободна търговия. Какво, как мисли Норвегия? Какво мисли Норвегия за исландската кандидатура какво мислите за преговорите, които се водят и са проведени до сега? Как се гледа на тях? Защото, както вие знаете, позовани, в Исландия често се позовават на Норвегия. Когато се говори а, е, а, е, за присъединяване, а, е, много често се споменава името на Норвегия в Исландия. Интересно би било пък да знаем как вие в Норвегия гледате на решението на Исландия а, да забави преговорите за присъединяване преди изборите? Дали това е грешка? А, дали това е въпрос, който трябва да бъде обсъждан в рамките на предизборната кампания? Как гледате на идеята за забавене на преговорите преди провеждането на изборите в Исландия? И сега накрая господин Свенсон. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър Ейде, за вашето ясно изложение. Аз като е, швед съм горд, е, бях горд да чуя това, което норвежкият министр ни каза. Е, особено важни в този контекст са отношенията между Норвегия и Европейския съюз. Същевременно всички знаем, че а, за нас а, събитията, независимо от това къде стават, а, имат голямо значение. Било а, за преходът в, в Бирма, било другаде. И затова бих искал, господин министр, да ви помоля да кажете какво мислите за развоя на нещата в Бирма и какво можем да направим. Не какво Норвегия може да направи, не какво Европейския съюз може да, да направи, за да а, помогнем нещата а, да продължат да се развиват по мирен начин, дори по-мирен, отколкото в момента. Господин министър, сега имате 10 до 15 минути за отговор. Имате думата. Благодаря. Благодаря на всички. Благодаря за топлите думи. и на господин Салафранка ще отговоря на испански. Искам да ви благодаря за това, че ме казахте добре дошъл от името на НП. знаете, че отношенията с вашата политическа група за нас са много важни в светлината на европейската интеграция. Обстановката в различните страни се мени в зависимост от ролята на различните политически партии. И за нас е много важно отношенията ни с вас да са добри за нашата интеграция в Европа. А сега по важния въпрос – как виждаме вътрешният развой на събитията в Европейския съюз? По, благодарение на природните ресурси, пък и на доброто управление, Норвегия е в едно благоприятно положение, бе по-малко засегната от кризата в сравнение с други европейски страни. Но ние непрекъснато казваме на посочваме на норвежкият народ, на норвежците, че ако кризата продължава, ние несъмнено ще бъдем засегнати, защото отношенията са ни толкова близко. Толкова, толкова близки. Нашият БВП в голяма степен зависи от търговските ни отношения с Европа. Голяма част от нашия търговски обмен е с Европа. И затова е необходима да бъдем солидарни. Като гледам а, отвън, но отблизо, трябва да кажа, че пътят е по-нататъчна интеграция. Онези, които смятат, че противното ще ни помогне, грешат. А това ще само ще ни а, отправи по един път, който води надолу и ще доведе до отрицателни резултати. Много съм впечатлен от способността на Европа да продължава по поетия курс. Внимателно следим усилията на страните членки да преодолеят кризата. И всичко това е особено важно за нас, като един от вашите най-близки партньори. Желаем успех и късмет на Европейския съюз в преодоляването на кризата. Обаче ще предстоят още трудности, преди да остане тя зад гърба ни. Сега, какво мисля за бъдещето? Когато говоря за външната политика на Европейския съюз, винаги казвам колкото повече, толкова по-добре. Ние много тясно работим с а, а, вашата служба за външна дейност. На последната среща обсъждахме въпросът за Миямар и единствено, което ми дава повод за загриженост, е, че логичната, неизбежната нужда да решаваме вътрешните си въпроси до някъде отклонява вниманието ни от външната политика. Това е напълно разбираемо. Но, така че тъй като днес мислим толкова интензивно за това, което трябва да направим вътре в Съюза, че до някъде пренебрегваме външната политика. Но ние се нуждаем от Европа като а, световен играч. Не само в Миямар, не само в Судан, не само в Арктика, но и поради това, че проблемите трябва да се решават по системен начин чрез интеграция и че това трябва да бъде пример и за Африка, и за Латинска Америка. Успеха на европейският проект е много важен, за да може да вдъхновява демократичните страни да се съязяват и работят заедно. Въпросът за Сирия. Това е най-голямата трагедия в е, сегашния, днешния свят – Нямам готов отговор за това как да бъде решен проблема, но а, несъмнено съветът за сигурност трябва да излезе с а, адекватен план. А, не е важно толкова, толкова какъв ще е този план. Проблемът в момента е разделението в съвета за сигурност. Защото очевидно Асад има приятели, високопоставени приятели, и а, по този начин конфликтът продължава да се разгаря. Ако е, е, Съвета за сигурност отправи единно послание към а, Сирия, а, това ще промени нещата. Колкото за хамическите оръжия, има съобщение за тях, нямам потвърждение за това. Ако те са използвани, това ще, бъде, ще промени в голяма степен нещата. Европейския съюз прави всичко възможно, за да окаже хуманитарна помощ и в Сирия, и на нейните съседи Ливан, Юран, Ливан Йордания, Ирак. По въпроса за Русия, свързани с проблемите на Арктика. Две важни неща във връзка с Русия. Първо, съседските ни отношения с Русия вървят добре, нямаме гранични економически спорове, сътрудничим добре в областта на рибарството, арктическите въпроси на Арктика и така нататък. Също времено обаче сме свидетели на явни отрицателни антидемократични тенденции в Русия. Тенденции за ограничаване на свободата на медиите и гражданското общество. Като съсед на Русия за нас това има голямо значение, защото отношенията не са само с Москва, а с местните общности, с неправителствените организации и доколкото тяхната роля бива ограничавана, ние трябва да дигнем глас и да възразяваме срещу това. Трябва всички ние, особено съседите на Русия, внимателно да следим тези процеси. Сега въпросът е на господин Уотсън. Казах, че САЩ са нашият най-близък партньор. имах предвид нашето военно сътрудничество в НАТО. Разбира се, няма по-важен наш военен партньор в НАТО от САЩ. Но нашето економическо и политическо сътрудничество с Европейския съюз е много по-важно. Така че в този смисъл вие сте най-близък наш партньор. Защо трябва да се присъединим а, към Европейския съюз? Но не аз трябва да кажа на гласоподавателите това. Загубихме два референдума, но няма политически тенденции в Норвегия, които да показват, че би било разумно да подадем наново молба за присъединяване. Тоест, това е въпрос, който не е актуален в момента. Няма да остане такъв безкрайно време, дълго. Това е състоянието на нещата в момента. Господин Гало, ние се приспособяваме към това състояние на нещата. Ние повдигаме въпросите, искаме те да бъдат обсъдени, но какво е въздействието, което оказваме? Помагаме с познание и с опит и с всичко, каквото можем. Ние до голяма степен сме съгласни с това, което, което ви което вие, което вие правите. Но и Европейската зона за свободна търговия до голяма степен помогна за модернизирането на Норвегия. Сега по, във връзка с Израел. Да, мисля, че САЩ ще упражнява натиск върху Израел за намиране на решение в рамките на две държави. Ние напълно сме съгласни с САЩ за това, че е необходимо решение въз основата на две държави. Въпросът е как да бъде постигнато това. Моите доводи, които споделям с Израел, е, че това е не само в интерес на палестинците, но и в интерес на Израел да се стигне до решение с, с две държави, защото альтернативата е една държава. И тази държава много скоро ще, в нея ще преобладават арабите. И т.е. Израел трябва да приеме, че това не е една еврейска държава, което едва ли те ще направят, или арабите да бъдат втора категория граждани, което също едва ли може да стане. Тоест, когато питаме Евро... Е, израелското ръководство каква е тяхната цел, те винаги споменават, че целта им е две държави. Е, ние винаги им напомняме, че не ние имаме полза от това. Ние сме си добре в Европа, но в интерес на палестинците и на израелците е да се намери това решение час по-скоро. Имаше въпроси на екосари и други. По отношение на а, съвета за Арктика. А, и най-добрият довод а, за това е, че когато една страна има статут на наблюдаване, на наблюдател, тя приема правилата на организацията, която я приема. А приемането на тези правила е добро не само за наблюдателя, но и за постоянните членове на съвета за Арктика. Затова ние подкрепяме приемането ви за като наблюдател. А, примерно приемането на а, конвенцията, за която стана дума. Имаше и други въпроси, но мисля, че вече отговорих е, на тях. Въпроса на господин Бренда за Исландия. Разбира се, работа на исландците е да решат как да постъпят. Дали те трябва да водят дебат за присъединяване по време на предизборната кампания или не, това също е тяхна работа. Желая им успех ако Исландия иска да се присъедини към Европейския съюз, това ще е добре за Исландия. Няма да е по, по никакъв начин да има отрицателно въздействие върху нас, защото когато страните от Европейската зона за свободна търговия се присъединяват, Европейското економическо пространство се присъединяват към Европейския съюз, те изцяло приемат европе... общото законодателство, а пък Исландия без друго е приела по-голяма част от европейското общностно право. В никакъв случай обаче няма да се намесвам с мнение по въпроса дали те трябва да забавят дебата за преселяването по време на предизборната кампания или не. Сега за Миянмар. Бирма, както се наричаше по-рано. Три пъти съм посещавал страната, срещал съм с нейните ръководители, президента Тансар беше в Норвегия преди няколко седмици. Работим в тясно сътрудничество с Европейския съюз в нашите отношения с Миянмар. Ако те върват, са тръгнали по правилния път. Постепенно вървят към демократизиране. Не, че не, няма а, политическа воля, но трябва средното равнище ръководители, включително военни ръководители, да се присъединят към този процес, но те са така все по срешителни в процеса на реформите. Важно е да изоставим приятелите по-рано санкции, като казвам, ние имам предвид Европейския съюз, пък и ние. Защото ако не го направим това, може този опит да се окаже а, мимолетен. Тоест, трябва да намалим а, натиска на санкциите. Не трябва да го правим преждевременно, обаче само от 3 години върва този процес. Има още много, което трябва да се направи. Необходимо е да се изградат демократичните основи, административните възможности на съвременната а, държава. А, ние пък Европейския съюз ще помагаме в този процес. Мисля, че в рамките на 10 на минути успях да отговоря на въпросите. Благодаря ви, господин министр. Благодаря ви, че бяхте наш гост и за вашето а, отлично изложение. Колеги, позволете да ви припомня, че по обед комисарят Фюле ще се присъедини към нас. Имаме три неща да обсъждаме. Босна, Турция и принципа за отговорност за защита. Затова ви моля да се съобразявате с времето. Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина. Второ обсъждане на предложението. Докладчик е госпожа Пак. Тя много внимателно се е запознала с 101 изменения – и 8 компромиса постигнати с докладчика в сянка. Имате думата, за да пестим време. Благодаря, господин председателю. Съгласна съм, че над 100 изменения трябваше да обсъдим, но смятам, че с много компромиси можем да се споразумеем. Благодарна съм на докладчиците в Сянка че бяха така благоразположени, за да съставим един добър доклад с компромиси, които отразяват всички идеи, обсъждани помежду ни. И минавам на немски. Началото ще кажа, ще направя някои положителни бележки, защото останалите не са ми толкова положителни бяха проведени местни избори, които преминаха мирно и честно, но проблемите в Мостар продължават да са едни и същи и там избори не можаха да бъдат проведени. Проблемите, които се появиха в Сребреница, трябва да бъдат избягвани за в бъдеще. А, харесва ми това, че завърши наблюдението, а, международното наблюдение в областта на Бръчко. А, бях прияти редица закони, например за преброяването, за държавните помощи, но да се приемат закони и да се приложат законите са две различни неща. Това искам да подчертая, че трябва да се изпълняват приятите закони. Ако трябва да дам оценка на страната, трябва да кажа, че липсва политическа воля за развитие на страната в една обща посока. Пакта за стабилизиране и асоцииране все още не е влязъл в сила, тъй като не са изпълнени голяма част от условията. За това не може да се, страната да се кандидатира за членка. Върховния представител не нашия върховен представител, а международния върховен представител все още е там. Той беше, започна своята работа в средата на 90-те и с задача след тежката ситуация и възоснова на Дейтенското споразумение да помогне на страната в нейното развитие. Местните политици обаче е, счетоха, че не са отговорни за повечето неща и останаха бездейни, тъй като разчитаха, че решенията ще бъдат взети от върховния представител. Така обаче не може в е, една демократична е, държава и според мен той трябва да напусне държавата в първия възможен момент, за да може местните политици да се заемат с изпълнението на условията. Имаме ситуация на несигурност, блокада поради положението в федерацията. Имаме правителство, което е на власт, но същевременно не е на власт, подава оставка, но не подава оставка. И под този начин се пречи на приближаването на страната към Европейския съюз. В Мостър не успяха да се проведат а, избори. А, спомняйки си за времето, когато господин Кошник, мета на Бремен, беше в Мостър, е, той се опита да сближи града, но днес ще кажа, че града е по-разделен от всякога, благодарение, така да се каже, на политиците, които не могат да се споразумеят. Е, в продължение на много години Съда за правата на човека в Страсбург призовава политиците да изпълнят присъдите по случаите Сейдич и Финци и да решат въпроса с младсинствата в страната. Знаете, че това не се е случило до ден днешен и а, още веднъж ще подчертая, че местните политици не изготвиха Конституцията така, както беше предвидено в Дейтанското споразумение. А, Така че ние носим една част от отговорността за ситуацията в е, е, Босна и Херцеговина, защото ние ги тласнахме към е, това състояние. Ние настояваме преброяването да бъде проведено през октомври, защото ако това не се случи, ще бъдем изправени пред големи трудности пред следващите избори. Това са въпросите, които аз засегнах. Освен това, структурата на федерацията федерацията не е дело на самите политици, а беше изготвена в Дейтън и в Вашингтон. Според мен политиците вече трябва да могат да действат сами. Не може да имаме 13 министър-председатели и може би около 150 министри в една толкова малка държава. Това е една структура, която не е дееспособна. Проблема обаче се състои в това, че ние отвън не можем да променим нещата. Това е задача на местните политици. Ние трябва да помогнем с това, което е по силите ни, но не бива да се опитваме да се намесваме в управлението. Такъв опит се направи преди две години и той беше естествено обречен на а, неуспех. Внесла съм още две устни изменения, които са много важни. Трябва да намалим броя на служителите в администрацията от една страна, от друга страна. Обаче тази администрация трябва да бъде в състояние да изпълнява своите задачи. Големият проблем е огромната корупция в страната, която се шири в така наречения политически елит. Корупцията е голямата тема, защото тя пречи на напредъка във всички области пречи а, на установяването на предприятията, на раздаването на длъжности. А, всички тези въпроси са политизирани и са съвързани с корупция. Друга голяма тема е темата за образованието. А, радваме се, че комисията създаде работна група, която да се занимае с темата. На мен лично много ми се иска професионалното образование също да се развие, за да може инвеститорите да имат квалифицирана работна ръка. Радвам се, че университетите участват в болонския процес, но нещата са все още в зародиш. В една част от страната, именно в федерацията, има сегрегация в училищата, т.е. съществуват две училища под един покрив. Отляво влизат хърватите, отдясно мусулманите и обратно. Това просто не може да продължава да съществува. Не можем да допуснем в днешно време децата още от самото начало на посещението си на училище да бъдат сегрегирани. Къде да се срещнат тези деца? Къде да се помирят едно с друго, след като сегрегацията се инсинуира наново и наново? Ако не помогнем за решаването на този проблем, защото е, е, ще продължим да имаме същите проблеми. Друга важна тема е темата за беженците. Много беженци са се върнали, но все още не се е случило всичко, което трябва да се случи. Използват се донорски средства за интегриране на завърналите се беженци. Всички тези неща са споменати в доклада. Моля колегите да ме разберат правилно. От 23 години работя в региона. Знам за какво говоря. Като кажа, че трябва да засилим връщането на беженците и когато кажа, че трябва да се работи за завръщането на хрватските беженци в Посавина. Знам за какво говоря. Вие не познавате региона на Посавина. Това е една област в северната част на държавата. Много плодородна местност, където в момента никой не живее, защото хрватите вече живеят в Хрватска и никой не иска да се върне, защото им се пречи. И те дори да искат да си построят къща със собствени спестявания, те не получават достъп до вода, до ток и така нататък, защото властите не ги подкрепят. Харватите не се интересуват от харватите в Херцеговина. Харватите се интересуват само за собственото си крайбреже. Трябва да се погрижим обаче за това региона на Посавина да бъде отново заселен господин Додик във всички е, пресконференции призовава харватите да се върнат, но той не им помага, като накара своите кметове да приемат този процес и да направят връщането на харватите възможно. А, мисля, че трябва да помагаме, включително и на господин Додик и на всички, които проявяват добра воля, за да завършат а, а, процесите. Трябва да направим така харватите да се върнат в своята родина. И накрая нещо, което също много ме безпокои. А, е следното. Босна и Херцеговина е единствената държава, която не допуска жителите на Косово да влязат на нейна територия с техните е, паспорти. Дори Сърбия го допуска, Босна и Херцеговина не ги пуска. И това е особено тъжно, защото в Косово живеят много бивши босненски семейства, които и поддържат тесни връзки с Босна. Семействата а, им а, са там и могат да се срещат с тях само на територията на други държави. Босна и Херцеговина наистина трябва да се постарае да поддържава поне на Сърбия, т.е. да допуска жителите на Косово да влязат на нейна територия със своите косовски документи. С оглед на факта, че Хрватска ще се присъедини към Европейския съюз от 1 юли, Босна и Херцеговина трябва да направи още много по въпроса за граничните пропусквателни пунктове, за да може стоките, които се произвеждат в Босна, да могат да бъдат изнасени в другите държави, към, включително и към Европейския съюз. За целта трябва да се създадат съответните санитарни структури. В обобщение мога да кажа, че остават още безкрайно много неща за вършене. Не бива обаче да губим кораж. Благодаря ви много. Докладчик в сянка е госпожа Боскурт. Благодаря, господин председателю. На първо място благодаря на госпожа Пак за чудесното сътрудничество по компромисите. Групата на социалистите. Съжалявам и аз, че няма напредък в процеса и призоваваме властите в Босния да въведат ефективни механизми, да се изказват в един глас когато разговарят с Европейския съюз. По въпрос за присъединяването на Харватия към Европейския съюз, приветстваме инициативите на комисията – Разбира се, доклада е посветен на Босна и Херцеговина, но ние очакваме градивен подход и от двете страни, за да подобрят функционирането на целия механизъм и да усъвършенстват връзките си и да засилят работата за преодоляване на споровете. Що се отнася до закона за преброяването, ние се притесняваме от политизирането на този въпрос. Би трябвало правата на младсинствата да бъдат е, закрилени, необходима е обективна статистика. Затова приветстваме, че е определена крайна дата октомври в Босна и Херцеговина призоваваме властите да засилят мерките за преодоляване на безработицата сред младостта, осигуряване на заетост, помощ за предприемачите, обучение. Ние смятаме, че всички критерии Тери, а, преди да затворим службата за правата на човека на ОСР. А, освен това се притесняваме, а, но и уважаваме а, правомощията на избирателната комисия. Трябва да се съобразяваме с решенията, които те са взели. Имам въпроси към госпожа Пак. Видяхме в списъка за гласуване, че някои изменения не се радват на подкрепа. Може ли докладчика да ги подкрепи? Става дума за изменение 71. Става дума за статистически данни за беженците от Босна. Те са заимствани от доклада за напредъка на Европейската комисия и въпросът ни е има ли проблем, някакви проблеми с този доклад за напредъка, проблеми с статистиката. На нас не ни става много ясно защо няма подкрепа, тъй като това е официална информация, доколкото знаем. Друг въпрос. Изменение 25. Много ясен призив отправи парламента. Според мен няколко от политическите групи отправиха призив Босна да ускори работата си в хода на преговорите и чрез това изменение ние изискваме а, механизъм за бързо прилагане на европейското право, за да бъде ускорен процеса на присъединяване на Босна към МСЕ. И тук има известно противоречие. Призоваваме за едно нещо – а подкрепата или от, отказа, оттеглянето на подкрепата изпращат други послания. Ето това бяха моите коментари и ви благодаря. Thank you, Mr. Господин Качен има думата. Благодаря, господин председателю. баронеса Ладфорд не е тук, затова ще се изкажа от името на групата народния език. Хвалил поручева. На първо място бих желал да благодаря на докладчика, госпожа Дорис Пак, за дългите години, през които тя работи в Западните Балкани. Смятам, и по-конкретно в Босна Херцеговина. Тя вече няколко мандата посвети на тази работа. Едва ли има някой в Европейския парламент, е, който да е вложил толкова много усилия и положителни нагласи, за да може Босна да върви напред. За съжаление обаче, все още няма ответни действия. Положението на Западните Балкани е различно. Имаме тройката Сърбия, Косово и Черна гора, които се справят добре. И ако Косова изпреварва Босна, това вече е значимо. Няма съмнение, че седмия кръг е, от диалога между министър-председателят господин Дарчич и господин Качино са а, провежда и днес можем да направим един исторически пробив. Но в босненските средства за информация четем, че на 23-ти представителите на шесте най-изявени политически партии в Босна ще отидат в Брюксел, за да обсъждат минимума на минималните изисквания за прилагане на решенията за основните човешки права и, активното, и ефективното право да се кандидатира човек, за да заеме политически пост. Така че моята политическа група би желала още веднъж да подчертае, че Босна трябва сама да си намери решение, но Такова решение няма да бъде намерено дълго време, ако не им помогнем. За това една специална конференция, посветена на Босна, би била правилната стъпка. Измененията на Конституцията са нужни, иначе Босна няма да е функционираща държава. Сега ще кажа нещо, което вероятно ще притесни много от присъстващите – в неделя се върнах от Либия. Там те обмислят използването на Конституцията, която е отменена от 69-та година от Кадафи, за да може да започне да функционира държавата. Може би в Босна ще трябва да обмислят позоваването на Конституцията на Република Босна и Херцеговина, когато те са още са били част от Югославия и може би така части от тази Конституция, ако бъдат приложени, ще позволят на Босна и Херцеговина да се превърне в функционираща държава. Разбира се, нещата са изключително сложни, особено са били сложни по време на Федеративната република, но Цената, която трябва да бъде платена за една сложна, нефункционираща администрация, всъщност води до задушаване на босненската економика, която няма да може да оцелее. Разбира се, економическото оцеляване на Босна и Херцеговина е един въпрос, който трябва да намери своя отговор, тъй като младите хора непрекъснато ще си задават въпроса, струва ли си да остават в Босна или не. 90% от жителите, според допитването, са готови а, и смятат, че Босна върви в погрешната посока. Благодаря. Копа. Госпожа Копа, две минути имате. Зная, че можете да спазите времето. Благодаря ви. Бих желала да поздравя госпожа Пак за проекто доклада и да изразя удовлетворение за градивните изменения, които са предложени. Всички знаем, че Босна и Херцеговина е изправена пред проверка за доверие. И тя изостава от другите в Западните Балкани по пътя към присъединяването. Разбираеме поради това критичния тон на доклада, но е важно да подчертаем а, ангажимента за присъединяване към Европейския съюз, тъй като това би било от полза за всички граждани. Бих включила едно ясно а, послание в началото на доклада и се надявам другите колеги да го подкрепят. Нашата подкрепа за държавата е много важна за онези, които все още вярват в европейското бъдеще на тази държава и това всъщност е единственото решение за много от вътрешните и проблеми. Не бива да забравяме, че тези проблеми се отъжняват економическата криза и в този смисъл бих искала да приветствам решението на ЕСЕ да предостави 100 милиона евро за микрофинансова помощ, защото страната е изправена пред много предизвикателства и висока безработица трябва да предоставим цялата необходима помощ, за да може държавата да говори в един глас, що се отнася до европейското бъдеще, да изгради функционираща държавност, способна да договаря присъединяването и да поеме отговорностите, които проистичат от това. Ето това е логиката на изменение 40, което внасям искам да покажем, че конституционната реформа и промените са нужни не само на федерално равнище, но и на местно равнище. Тази идея не бе очевидна в първоначалния текст. Сега нещата са изяснени чрез компромисните изменения, които подкрепям. Създаването на координационен механизъм по европейските въпроси е нещо, което е належащо. Искаме да имам един, едно лице, един субект, с когато да разговаряме и не можем да си позволим да станем част от вътрешните противоречия. И в заключение, като имаме предвид колко е травмирано това общество, трябва да обърнем особено внимание на помирението и продоляването на престъпленията, свързани с омразата. Такива инциденти и престъпления трябва да бъдат прекратени, да се водят надлежни разследвания и извършителите да бъдат наказани. Теокарус. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на госпожа Пак за чудесната й работа. Искам да я поздравя за нейните обширни познания за Босния и Херцеговина. Трябва да спомена, че и аз имам опит в този район. Работила съм като лекар-доброволец. Там познавам всички аспекти на трагедията на тази страна. Искам да подчертая това, което каза госпожа Парк. Сегашната конституция на Босна е основана на етнически и религиозни съображения, наложени на страната отвън. Това е конституция наложена на Босна и Херцеговина отвън, тя затова и не работи както трябва, не е плодотворна и не помага на, на на населението на тази страна. Госпожа пак също така посочи обаче, че ние трудно можем да помогнем за преодоляване на този, на, на този проблем. Господин Вайгъл, имате две минути. Благодаря, господин председател. И аз бих искал най-напред да благодаря на докладчика и да подчертая, че тя има обширни познания за предмета на нейния доклад. Управляването на процесите в Босна и Херцеговина по-настоящем носи последиците от не, на не особено успешните намеси на международната общност в Босния и Херцеговина. На опитите да бъдат наложени готови решения, което осложнява нещата там. Новата конституция на времето си бе необходима, но тя вече не е особено полезна. Изграждането на държавност в Босния и Херцеговина е необходимо, но тя не може да бъде създадена при липсата на функционираща административна система. Трябва да се спомене и проблема за нарастващият национализъм в някои от съседите на Босна и Херцеговина, които имат младсинства там. Тоест, националистичните конфликти като че ли се връщат в Босна и Херцеговина. Страната трябва да има европейско бъдеще, но това въжи за всички е, бивши страни от бивша Югославия. Тук не става дума за някаква тактика. Ние приехме в Европейския съюз страни с много тежки проблеми. А страните от бивша Югославия също имат своите проблеми. А, но ако ги приемем още утре, много от проблемите ще бъдат решени. Благодаря, господин председател. Нека и аз благодаря, госпожа Пак. Тя много добре разбира това речи от доклада и че едно решение в Босна и Херцеговина трябва да минава пред пълното признаване на нейния суверенитет. суверенитет. Защото когато защитаваме суверенитета на Босна и Херцеговина, необходимо е да положим отвоени усилия – Международният протекторат, ролята на специалния представител на Европейския съюз и на върховния представител на ООН там приключва. Необходима е конституция на страната, за да могат босненци сами да решават своето бъдеще без всякаква външна намеса. Необходими са също така реформи, за да може да се осигури върховенството на закона, борба с корупцията, защита на младсинствата, защита на правата на жените и непълнолетните и малолетните. И за това моята група ще подкрепи някои от тези идеи, но при крайното гласуване ще се въздържим, защото мислим, че все още не се отчитат всички аспекти на международният протекторат който трябва да бъде оттеглен и да се остави босненския народ сам да решава проблемите си. Господин председател, благодаря. Като наблюдател от Харватия, искам съвсем накратко да отбележи някои неща. Преди всичко, госпожа докладчик, искам да ви поздравя за отличната работа, която сте свършила. Очевидно е, че вие много добре разбирате сложността на проблемите, пред които е, е, е, е изправени Босния и Херцеговина. Както знаете, хрватското правителство има голям интерес да се развива регионалното сътрудничество да има напредък към интегриране на страните в, към Европе, и приближаването им към Европейския съюз. Хървания, Хърватия особено се интересува от всичко това, не само като добър съсед, но и поради това, че хърватите са една от трите съставни е, етнически е, компоненти на Босния и Херцеговина. Нещо да кажа във връзка с 17 ти параграф съдържанието на този текст, дали то отговаря напълно на положението в Босненска посовина. Както госпожа пак подчерта, връщането на беженците и на вътрешно разселените лица, съгласно най-последните данни, там е най-бавно. Това особено въжи за беженците от хърватската общност. Съгласно преброяването на населението от 1991 година, хърватската общност е била най-голямата в тази област. Тя е наброявала над 130 хиляди души. Днес повече, по-малко от 5% от хърватските бежанци са се върнали по домовете си. И във връзка с това бих искала да ви уведомя, че харватското правителство работи в най-тесно сътрудничество с босненското правителство и че Харватия е най-големият донор за възстановяване на жилищния фонд в района, за да се зададат условия за връщане на бежанците. Защото 70% от беженците от Босненска Посовина все още живеят в Харватия. Почитаеми дами и господа, надявам се, че вашата комисия ще подкрепи първоначалният текст на 17 параграф от доклада. Благодаря. Госпожа докладчик, искам да уверя госпожа Босковец, че аз съм за 25 или 72, което, какво, което споменахте. Искам също да кажа и следното. Казахте, казах, казах тук колегата, че няма да гласува, че се въздържат, че те искат нашите представители на ООН и на Европейския съюз да напуснат страната ми, че те са наши посланници. може би други международни организации трябва да напуснат, но те трябва да останат И а, също така трябва да подчертая, че моля колегите, а, че а, ще гласуваме за този доклад през май. Не е спешен въпроса. Няма да гласувате през април, а през май. Не тейте, не тейте да правят това. Става дума за гласуване в пленарна зала. Благодаря за приноса на всички участници в този дебат. И всички сме за Босна и Херцеговина като цяло. Благодаря. Ще ви напомня, че ще гласуваме тук утре точно в 9. So, the second progress report on... Следващия доклад за направека на Турция. Второ разглеждане на проекто резолюцията. от 2012 година. Доклад за напредъка на Турция и разглеждане на изменете. 415 е общия брой на измененията. Веднага давам думата на докладчика, е, госпожа Риомен Руйтен, за 5 минути. Уважаеми колеги, господин председател, Искам да благодаря на моите докладчици в Сянка за многото часове, които работиха за конструктивната им позиция. Много интензивни дискусии проведохме през изминалите няколко седмици. Наистина много се радвам да кажа. This resolution. I said before that 2000... че постигнахме напредък. 2013. Казах, че 2013 година ще бъде много важна за отношенията между Европа и Турция. Ние трябва да осигурим а, а, бъдещото развитие на нашето конструктивно партньорство, което се основава на взаимно уважение и да подновим ангажиментите, които сме поели в рамките на процеса на преговори. Такива усилия трябва да се положат наистина от двете страни. Що се отнася до Турция, не подчертаваме важността на реформи в областта на съдебната система и правата на човека. Необходима е съдебна система, която да е изцяло независима и безпристрастна. Отварянето на главата за реформата на съдебната система беше много важно, но процеса трябва да продължи. Това е централен въпрос за нас в преговорите и ще следим резултатите. Целият пакет, свързан с съдебната система, е приоритет и става дума най-вече за изключително широката дефиниция на, поняти, на някои престъпления, тероризма и така нататък. Резолюцията и компромисите подчертават подчертават колко е важно да спре нарушаването на основните човешки права и да се прилага законодателството в това отношение. Турция наистина трябва да засили своите е, усилия. От друга страна, Европейския съюз трябва да направи всичко, което е по силите му, за да подкрепи този процес. Когато говорим за съдебната система и човешките права, трябва да имам официални критерии за сравнение а, и за това според мен е важно да се отворят глави 23 и 24. 2013 година наистина е важна за отношенията между Европейския съюз и Турция. Също така също така и по отношение на решаването на кюртския проблем. Има още една важна тема, темата за новата конституция. И двете теми са включени в, са засегнати в резолюцията. Що се отнася до кюртския проблем, Разговорите, които се водят, могат да доведат до сключването на историческо споразумение, което да урежда кюртския въпрос по мирен и демократичен начин. Ако разгледаме конституционния процес, можем да кажем, че е, приветстваме е, анекс, анексите, прияти в рамките на този процес. Приветстваме подкрепата, която оказва гражданското общество на този процес, но това, което се прави, не е достатъчно. процеса, не върви достатъчно бързо и в този дух са измененията на моите колеги от Либералната партия. Трябва да направим още много в подкрепа на конституционния процес. Сега за ролята на Турция в региона. Турция е важен актьор в региона важна и играе е, и е стратегически партньор във външната политика на Европейския съюз. За това е, политически диалог трябва да бъде засилен и е продължен. В същото време е, парламента подчертава още веднъж, че е важна подкрепата на Турция за демократичните сили в Сирия. Е, осъждаме отказа на Турция да участва в срещи с кипърското председателство през изминалите е, месеци. Според нас е време да е, Турция да започне да поема ангажименти за нормализиране на отношенията между Турция и Кипър. Турция трябва да изпълни своите ангажименти от допълнителния протокол това са най-важните е, теми. Ще спра на това място. В заключение искам още веднъж да благодаря на моите колеги е, за идеите, с които участвах, идеи, които залегнаха в е, измененията. Не съм включила всичко, понеже не искам много да се разрасне доклада. Надявам се резолюцията да се е получила обективна, балансирана и справедлива. On... Не виждам тук колежката фон Ван Тален, която обеща да дойде и да обясни защо тя иска да спре преговорите. Не я виждам обаче и съжалява. Моите колеги от Холандия се смеят, но трябва да го кажа на глас пред всички. Благодаря на всички колеги, които са тук. Благодаря. Колеги, имам 14 души, които са се записали за изказвания. Докладчиците в сянка имат по 3 минути всички други по една и половина минути за изказване. Госпожа Флотър е първа в списъка, председател на делегацията. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Благодаря за доклада на госпожа Омен Ройтен. И тя, както каза, го обсъжда с много от нас. Благодаря и за усилията. Тя се опита да направи, намери компромис между всички политически групи. Създала е един пълен синтетичен текст, и който по повечето въпроси е напълно балансиран. Това съвсем не е било лесно, тъй като въпросите, които третира този доклад, са по-скоро деликатни и а, а, спорни много от тях. И това е отразено и в различните им изменения, които се предлагат по отношение на отваряне на нови глави, правата на малцинствата, борбата срещу дискриминацията, особено срещу хора с различни, различна социална ориентация, положението на жените, всичко това са деликатни въпроси, които много точно и последователно са разгледани в предлагания документ. Този текст ще бъде, надявам се, документ, който ще може да бъде използван не само в Турция, но и в нашите страни. Той ще помогне за напредъка на демокрацията в Турция и че се впише в динамиката на преговорите между Европейския съюз и Турция. В този парламентарен доклад има а, доводи срещу националистичните и ксенофобски тенденции, които тук и там се проявяват в Турция. Това е особено важно, защото, както стана дума, в Турция днес сме изправени пред един особено важен политически феномен, важен политически момент. Върви конституционен процес, за който всички политически партии трябва да поемат отговорност, както се посочва в доклада, за да може да се постигне компромис, отговорен компромис, който е отговорност на ключовите политически партии. За да може чрез преговори да се намери политическо решение на кюрдския въпрос. Това е абсолютно необходимо и надявам се, че този доклад е, ще е, бъде в подкрепа на всички, които се опитват е, да се борят с свръхнационализма в полза на развитието на демокрацията в Турция. Поздравявам докладчика за формулите, които са намерени в доклада. Докладът също така идва по време, когато и в Германия, и в, Франция, чрез дигането на ветото, можем да очакваме на едно нов тласък на процеса на преговорите. Особено внимание заслужава кипърският проблем. Трябва да кажем, че кипърският президент показва извънредна на смелост, който се ангажира за оздравяване на економиката и за възобновяване на процеса за обединяване на Кипър. Ние трябва да подкреп, покажем всякаква подкрепа на тази, тези тенденции, на тези усилия на кипърския президент. И Европейския парламент да окаже подкрепа на новият е, е, екип, който дойде на власт в Кипър. Трябва да кажа, че е, Обединяването на Кипър ще има огромни ползотворни въздействия върху економическото развитие на страната, пък и извън нея. Колеги, моля, помнете, че на никой не е отредено допълнително време за изказвания комисарът Фуле ще бъде тук в 12 часа а, и затова трябва да приключим до тогава. А, много мразя да а, изключвам микрофона на изказващите се, но ще бъда принуден да го направя. Господин Обиол. Имате три минути. Надявам се, че няма да се налага да ме прекъсвате. Проекто доклада е добър. Мисля, че е подходено интелигентно. Разполагаме с точния вариант. Можем да преодолеем несъгласията, недоразуменията. Надявам се, че това ще спомогне за воденето на преговори между Турция и парламента. Вече 7 години тече този процес. В Турция има спад на подкрепата за членството в Европейския съюз, но бихме могли да излезем с положително становище за постигнатото в Турция. Това е нещо важно за Европейския съюз. И би било хубаво да се възползваме от създалите се възможности. Има известни промени в нагласите на правителствата на Европейския съюз. Има една по-голяма откритост. От друга страна, обаче, има и регионална криза, която е подтик за подобряване на сътрудничеството. Los kurdos, y en este sentido hemos Преговорите са много трудни, преговорите, които се водят с кюрдското население, но е необходимо да бъде постигнат един много широк консенсус. Не бива да забравяме и какви биха били последиците от този доклад и в Турция, и в Европейския съюз. Не бива да губим това от поглед и да мислим само за собствените си мнения. подкрепяме това да бъдат е, добавени нови глави, да бъдат отворени нови глави в хода на преговорите и повече напредък е необходимо да бъде постигнат в областта на свободата на словото. Няма никакви съмнения. Трябва да продължим да настояваме и за разделение на властите, за безпристрастност в съдебната система, подкрепяме и а, усилията за намиране на мирно разрешение на проблемите с а, насилието. Искам да благодаря на докладчика. Не е било лесно, много време е било нужно, но крайният резултат е добър. Групата на Алди бих казал подкрепя доклада в най-широк смисъл, казва господин Дъв. Съжаляваме, че през 2012 година Турция като че ли а, превърна вътрешните си проблеми в а, приоритет и губи контрола върху отношенията с Европейския съюз. Много е важно в този момент на световна криза, на проблеми в Близкия изток, в Сахел и в Средиземноморието, Турция да приспособи своята външна политика към тази на Европейския съюз и НАТО – според мен е належащо министър-председателят е, Ердоган да бъде поканен да присъства на декемврийското заседание на Европейския съвет, който ще обсъжда политиката за сигурност и отбрана. Сега по въпроса за а, реформата на Конституцията, ние знаем, че министър-председателят Ердоган заплашва да наложи президентско управление. Това а, би ни създало огромни опасности за плурализма и демокрацията. И няма никакво съмнение, че ще бъдат подкопани а, разговорите между партиите, ще се въведе прекомерна централизация на властта в Турция и няма да подпомогне намирането на решение на кризата с кюрдите. В този смисъл съжаляваме, за това, че се засилва авторитарността и а, налагането на консервативен тон в изказа на сегашното правителство. Разбира се, осъждаме липсата на каквато, какъвто и да било напредък по отношение на Кипър. Крайно време е Турция да наблегне на държавническия подход. Сега е момента за това. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Господин Ван Орден има 3 минути. Няма го. Господин Хаджигиоргил. Другия път. Моля да ми... Съжалявам, че не взимам думата след изказване господин Ван Орден, но искам да започне, като обрисувам общата картина за това дали има европейски перспективи за Турция или не. Не бива да се крием за думите и не бива да се опитваме да играем игрички с турците или турското правителство. Няма толкова държави и хора в Европа, които проявяват благоразположеност към членството на Турция в Европейския съюз. Така че унези, които все още ефективно подкрепят присъединяването на Турция към ЕСЕ, е, би трябвало да си дадат сметка, че този път преминава през Никозия чрез решаването на кипърския проблем. И ако Турция не подаде ясни сигнали, че върви към разрешаване на кипърския проблем, преговорния процес няма да успее. Госпожа Флотра спомена нещо за наблюдатели от а, е, е, турското кипърско, а, е, кипърска общност. Нека кажем съвсем ясно, че онези, които живеят в окупираните територии, са турски заселници, нелегално заселени в окупирани територии на Кипър. И в случай, че има наблюдатели от окупираните територии, те няма да са наблюдатели от турската общност в Кипър, а те ще бъдат турски наблюдатели. И в заключение, има някои податки, че нещо се случва по кюртския въпрос. Много се надявам нещо да се случи, тъй като това ще бъде полезно и за турците, и за кюрдите. Но а, а, премиерът Ердоган отново играе някаква игричка, за да спечели гласове, за да може да стане президент в една президентски управлявана Турция. Господин Ван Орден, три минути имате. Моля да ме извините, че влизам и излизам от залата но има посещение от моите гласоподаватели и е много важно да им обърна внимание. Но това заседание е не е по-маловажно. На първо място поздравявам Рия. Смятам, че се е справила добре с доклада, както винаги. Не сме на едно мнение по всички въпроси, това едва ли очудва някого, но като цяло доклада е добър. Има само един въпрос, който искам да повдигна, а именно кипърския въпрос. Знаят, че някой ще ми каже, това е доклад за присъединяването на Турция, не е доклад за Кипър. Да, но всички знаем, че е, решаването на кипърския проблем е основополагащо за постигането на напредък по присъединяването на Турция. Така че това е несъмнено. И в някои случаи го казваме изрично. И нещо друго конкретно, към което искам да привлека вашето внимание. Става дума за представителството на а, кипърците от турски происход. Според договорите, всички граждани на Европейския съюз имат право на пряко представителство, на пряка демокрация тук в парламента. Ние, бидейки Европейски съюз, обещаваме това право и на турските граждани, турските кипърци. Явно, че е крайно време да изпълним това обещание и да поощрим този въпрос за представителството да се развива. Има и други въпроси, но аз искам да се съсредоточа само върху този конкретен въпрос. Има и едно изменение, което е. Искам да се позова на него. 317, мисля. Надявам се да намерим уместен компромис, за да постигнем напредък по основната цел. Господин председателю, може би ще има подкрепа за това изменение, не от моите обичайни съюзници, а по-широка подкрепа може би ще има в тази комисия за подобно изменение или компромисно изменение. Ще ми се да обърна внимание на Рия на този въпрос и да я помоля за търпение и за това да намери някакво решение. Благодаря. Мистер Салавракос, 3 минути. Господин Салаврако за три минути. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя докладчика, която се умя, въпреки трудната и комплексна тема, да ни представи балансиран а, и почти завършен доклад, който изцяло очертава проблемите в управлението на Турция и структурата на страната. Не бива да забравяме, че Турция е голяма държава, която в продължение на редица години а, нямаше изяснен център на властта и Не съм съгласен, съгласен с предложението на господин Ван Орден. Духа на този доклад е за постигане на баланс и за проявяване на уважение към Турция като към голяма държава. Също така доклада а, изтъква и страничния ефект на политиките, водени от а, Турция. Проблемите се третират по много предпазлив и много мъдър начин. Ако вземем изменение 317 на господин Ван Орден, ще се отдалечим от нашите намерения да решим някои от проблемите. Трябва да имаме предвид, че Република че в Република Кипър кипърските турските кипърци участват в изборите. Там още много трябва да се направи. Що се отнася до измененията? Бих искал да препоръчам на докладчика в компромис 3 да замени думата illegal в компромис номер 8 мисля, че нападенията срещу арменската общност е, биха могли да бъдат преместени в изменение 31 и да се призове е, Турция, случай да бъде отнесен към съда. Компромис 15 засяга отварянето на училището. За целта Турция трябва незабавно да подпише да ратифицира протокола. Но нищо не е направено по случая Бели. А, и е, нарушенията в гръцкото пространство. Благодаря. Следващите оратори ще имат по минута и половина за изказване. Госпожа Боскорт, заповядайте. Благодаря. Някои кратки а, е, забележки. Първо, моите комплименти към госпожа а, Омен Ройтен, а, защото тя работи по много сложен доклад по чудесен начин. Второто, което искам да кажа е, е че а, трябва да имаме предвид, че това е доклад за Турция. Ние сме занимаваме с въпросите, свързани с Турция, които винаги са сложни. И това трябва да си остане доклад за Турция, не да се превръща в доклад за Кипър. Трябва да се види какво, какъв е напредък и какви са недостатъците е, в турския е, процес. Е, подкрепям това, което казва Рита, че трябва да се подновят усилията по глави 23 и 24, защото когато говорим за правата на жените, правата на децата, свободата на е, пресата, трябва наистина да водим реален диалог с Турция и да отворим отново тези глави. И ако Турция приеме е, четвъртия пакет за реформи в съдебната система ще направи също голяма стъпка от своя страна. Благодаря, че ми дадохте време за изказване. Господин Софоклевс. Οφείλω να παρατηρήσω ότι γίνεται μια προσπάθεια Докладчика прави опит да изрази своята позиция по балансиран начин, но трябва да кажа, че не съм съгласен по отношение на някои изменения, свързани с премахване на изолацията на така наречената общност от турски кипърци с това, което се казва а, във връзка с а, търговията, изчезналите лица, тъй като нямам време, не мога да навляза в подробности по всички изменения, с които не съм съгласен, просто ще ще се спра на това, че проблема с търговията продължава да съществува и е, е замразен поради така нареченото правно основание. И няма да е разумно нашата комисия да взема отношение по този въпрос. Въпрос е, за наблюдателите е, или помирителите от страна на Европейския парламент ще задълбочи разделението на Кипър, понеже турските кипърци имат право да участват в изборите и да бъдат избирани. С това отговаряме на изказването на господин Ван Ройтен. Що се отнася до отворения въпрос с изчезналите лица, е, Турция трябва да започне конструктивно сътрудничество и да осигури достъп до всички военни е, зони. И в заключение ще повторя, че Турция е важен партньор за Европейския съюз при едно а, е, условие, ако реши кипърския проблем на базата на резолюцията на ООН. Uh, uh, благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на докладчика за начина по който е подготвила доклада си. Струва ни се, господин председател, че е необходимо да се намери балансирано отношение към някои трудни въпроси баланс по отношение на трудното положение на Кипър в момента. Не може обаче да пренебрегнем на успеха на Европейския съюз да е, реши въпроса с отношението между различните общности в Кипър. Поне според мен, е, доста неуспешно е, се опитахме да прехвърлим тази задача на ООН. Моята група ще подкрепи онези изменения, които са балансирани по отношение на този въпрос. Господин Йокарос. Госпожи Йокарос. някои полагат огромни усилия да предотвратят както обединението на Кипър, така и приемането на Турция в Европейския съюз. Ние искаме да помогнем на Турция да стане член на Европейския съюз, но като слушам господин Ван Орден и други, които говорят за Турската република в Северен Кипър, почваме да се питаме какво искат те. Те искат да вкарат в Европейския парламент представители на една друга държава. Кипърската република е направила всичко възможно, за да помогне на Турция. Турция и нейния парламент да правят всичко възможно да унищожат направения прогрес. От една страна се призовава Турция да престане да тормози френски и американски фирми, които изследват възможностите на ресурсите в изключителната економическа зона. А Турция забранява достъпът на Кипър и Израел, предотвратява влизането на Кипър и Израел в редица международни организации. Трябва да се придържаме към европейския закон, а, но трябва и Турция да го прави, ако иска тя да се присъедини към Европейския съюз. Господин председател, най-напред искам да благодаря госпожа Омен Ройтен за нейния доклад. Турция е изправена пред три трудни въпроса във връзка с приеменето и първо нарушаване на човешките права в самата Турция. И тук са необходими промени. Второ, кюрския въпрос. И трето, кипърският проблем. Турция прави огромна грешка. Тя не признава страна членка на Европейския съюз. Тя не прилага протоколът, който е нейно договорно задължение. Тук има едно турско лоби, което се опитва да прокара редица изменения така, за така наречени наблюдатели от турскията част на Кипър. Не трябва да се създават нови пречки за да стане Турция член на Европейския съюз, тя трябва да измине необходимият път и да спазва договорните си задължения. Минута или минута и половина имам? Колко имам? Смятам, че това турско, протурско лоби тук непрекъснато говори за едно и също нещо, за изолация, а, обаче е, Кипър зачита договора от Ница. Ако Турция иска да участва в, договорите, те имат правил в изборите, те имат право да бъдат из, избират и имат из, да из, избират. Става дума за турската част на турското население на Кипър. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, най-напред искам да благодаря на госпожа докладчика за чудесната работа, която е свършила. Първо искам да спомена правата на човека. Знаем, че положението с правата на човека в Турция е драматично. За жалост положението не се подобрява. Турция остава една от страните, в която е най-опасно, най-опасна свободата на изявите свободната е, изява. Второ, Кипър. Е, Кипър преживява много труден период в историята си. Нека не обременяваме е, допълнително и не осложняваме допълнително задачите на новият президент. Измененията, които се предлагат, допълнително ще затруднат възобновяването на диалога по кипърският въпрос. Трето, отношенията между Гърция и Кипър. Министър-председателят посети Турция. Проблемите не са, не се е променило. Турция продължава да заплашва правата на а, населението на Кипър и продължава да не подписва а, закона а, за а, морските, морските, а, морското законодателство. Благодаря, господин председател. Много от моите гръцки колеги вече посочиха редица от проблемите. Ще се спра само на два от тях. Първо, изменение 355-то, където става дума за решението на Великото народно събрание в Турция, където става дума че а, а, ако а, за прибягване до война, а, значи, а, от една страна не признават една страна членка на Европейския съюз, заплащат с война друга страна членка. А, ние с нашите изменения много затруднихме работата на докладчика, но аз искам да я поздравя, защото тя от години върши много добра работа по тази тема. Колкото до представителството на турските кипърците от тур, турски происход, хубаво, кого ще представляват те? Ще представляват една страна, която не се признава от Европейския съюз и от ООН ние бихме нарушили правата на европе... правилата на Европейския съюз, ако признаеме такова представителство. Господин Петерле. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря госпожа Амен Ройтен за нейния шести доклад за Турция. Знаем, че нейните доклади са реалистични и балансирани, но в този доклад съдържа и редица оптимистични нотки – думата приветства много по-често се употребява от думата съжалява. Вярно е, че двете страни трябва да поемат наново по пътя на преговорите. Няма да коментираме конституционният процес. Важното е, че този процес продължава, че преговорите с кюрдите продължават. Отдавна чакахме да започнат подобни преговори. Колкото до кипърският въпрос, той не трябва да се разглежда само в рамките на преговорите за присъединяване. Той трябва да се разглежда сам по себе си. Това би улеснило неговото решаване. Разбира се, ще се придържаме към позицията, която сме поддържали в миналото. Ще направим всичко възможно за подобряване на атмосферата, в която да може да се намери по-лесно решение. Благодаря на докладчика, че е приела една от моите изменения. Госпожа Омен Ройтен, имате няколко минути за отговор. Благодаря, госпожо председател. Още един път ще кажа, че винаги съм се опитвала докладът за напредъкът на Турция да бъде открит, обективен и справедлив. И ако, колкото до справедливост, а, като погледнете списъка на измененията, които се предлагат, се отнасят до много конкретни въпроси на отношенията между Турция и Кипър. И аз не искам подобни изменения да бъдат а, приети. Когато говорим за справедливост, трябва да видим изменения 311, 13 и 19. И 319. Това е проблем, по който са водени много дискусии. Не смятам, че те трябва да бъдат прияти. Какво бих искала аз? Новото правителство има чудесна възможност да помогне за нормализиране на отношенията между двете части на острова. Това е целта, към която трябва да се стремим. Но това не е доклад за Кипър, както казах и в началото. Това е доклад за Тър- Турция. Спомена го и е, колегата Уотсън, когато става дума за енергетика, в съответните абзаци и този въпрос е също обхванат. Но а, справедливост трябва да има както от наша страна, така и от турската страна. А, а, когато става дума за Кипър, и там е необходима справедливост. Затова не препоръчвам категорично. Не препоръчвам приемането на изменения 311, 317 и 319. Thank you. Благодаря. Колеги, следващата точка от дневния ред, това е препоръка на съвета относно принципа на ООН за отговорност за защита. Докладчика е Катерина Брантнер. Тя е тук. За втори път разглеждаме тази препоръка. Има 137 изменения и 18 компромисни изменения. Веднага ще ви дам думата. Okay, dear colleagues, um... Колеги. Dear colleagues. Колеги, господин председател. Както стана дума, втори път тази година в нашата комисия обсъждаме а, този въпрос. Има голям брой изменения. Някои са много полезни. И аз бих искала да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхното участие, за конструктивната ни среща вчера. стигнахме до доста компром, предложения за компромисни изменения – Списъкът на тези компромиси е доста дълъг, но той показва, че е имало разбиране помежду ни. Искам още един път да благодаря на докладите от ДЕВЕ, Комисията по развитието Майкъл Кашман, чието предложение ще бъде включено в препоръките. Съвсем накратко по същество. Главната цел – на препоръките е, да се изяснят е, последиците от е, дейността, външната дейност на ООН, когато става дума за прилагане на а, този принцип. Принципа за отговорност за защита. Аз а, не очаквам а, а, формулиране на нещо, което е, ще бъде обект на европейски консенсус или а, да предогаждам това, което ще бъде решено на ниво ООН. Мисля, че има редица полезни а, новаторски елементи, които се задържат в, в компромисните предложения. Едно е включването на глава за отношение на прилагането на този принцип, принципа на отговорност за защита. Вторият въпрос е за по-добро сътрудничество между делегациите, за да може да се предотвратят ситуации, които водят до определени видове нарушения и престъпления. Също така, разширяване правомощията на специалния представител по човешкия права, който, които да обхванат и проблемите на отговорност за защита. И накрая, укрепване на компонента на превенция който принадлежи към принципа отговорност за защита. Има два въпроса, които бих искала да повдигна. Те бяха повдигнати на срещата на докладците в Сянка вчера. Става дума за отношението между принципът отговорност за защита от една страна и международното право място на международното право от друга. Хуманитарната помощ в никакъв случай не трябва да бъде разглеждана като прилагане на отговорност за защита. Трябва да има много така ясно разграничаване между двете. Би било интересно да чуя вашите мисли по този въпрос. Втория пункт, по който имаше различни мнения, на вчерашното заседание беше връзката между, между принцип отговорност за защита и Международният наказателен съд. И тук ми се иска да чуя какво трябва да, какво имате да кажете. Мисля, че измененията, които госпожа Шалке прави а, в този случай а, за изясняване на ролята на Международния наказателен съд са полезни. Благодаря ви още един път за конструктивното сътрудничество по а, тези, работата върху тези препоръки. Благодаря. Думата има господин Далвайе. Благодаря, господин председател. Когато дойде комисара Филе, може би ще ни каже нещо повече по въпроса. За това ще бъда съвсем кратък. Първо искам да поздравя докладчика за свършената работа. Въпреки някои различия Различа в мненията, които и тя спомена, успяхме да се обединим около редица компромиси. Искам да се спра върху една тема, за да няма проблеми с комисара Фюле. А, аз имам две устни изменения по два въпроса, които са ми много важни. Внасям ги е, след съгласуване с докладчика. Първо става дума за е едно предложение на парламента да бъдат призовани пет члена на съвета за сигурност да обмислят предложението за създаване на етичен кодекс по отношение на използването на правата, на възползването от правото на вето, когато става дума за етническо прочистване, престъпление срещу човечеството и нарушаване на правата на човека. Освен това, идеята отговорност за защита е принцип който е в сила при нарушаване на тези четири права. Отговорността за защита не бива да се използва като предлог за налагане на политически, економически или геостратегически интереси на някои държави. Например, намерението за предизвикване на смяна на режима в дадена страна, позовавайки се на принципа отговорност за защита защита. Етичният кодекс а, а, изхожда от идеята, че идеята е да се избегнат случаи като този в Сирия, защото те са позор за Европа и за цялото човечество. А, поради факта, че съществува правото на вето. Госпожа Нейнски има думата. Уважаеми колеги, аз ще бъда съвсем кратка и ще изразя позицията на ЕНП по този доклад. Първо искам да благодаря на госпожа Брантнер и нейните докладчици в Сянка за конструктивното сътрудничество. Мисля, че постигнахме добри компромиси по текста, които отразяват позициите на различните политически групи в та, по този доклад, затова ЕНП ще подкрепи целия доклад. Ние като парламентаристи се опитваме да започнем дебат за позицията на Европа относно принципа отговорност за защита. Това е първата стъпка в процеса. Би ми се искало нашите предложения да бъдат прияти и приложени за в бъдеще, така че Европейския съюз да заеме лидерска роля в международния дебат за принципа отговорност за защита. Госпожа Скаке. Благодаря и аз ще бъда кратка, защото комисарът ще дойде съвсем скоро. и защото всички е, изменения, предложени от нашата група, е, бяха или прияти като такива, или включени в е, компромисите. Вижда се. Е, необходимостта от прилагането на този принцип, тъй като на много места по света ние наблюдаваме е, геноцид, престъпление срещу човечеството и така нататък. Опитваме се обаче също така да деполитизираме концепцията, която стои за понятието отговорност за защита. Нещо, което каза госпожа Брантнер е, че от известно време има множество дискусии и те доведоха до известно объркване а, някои неправителствени организации и обществото са обезпокоени, че ще бъде застрашена работата на хуманитарните организации. Моето мнение по този въпрос е съвсем а, ясно. А, правното основание на принцип отговорност за защита се може да се търси и в законодателството, което се отнася до хуманитарната помощ. Затова ние подчертаваме е, тези е, актове на международното законодателство в нашата е, резолюция. Надявам се всички да са съгласни. Ако ли не, се нуждаем от по-задълбочена дискусия относно аргументите на тези, които са против. No, any other speakers? Има ли други желащи да се изкажат? Представителя на комисията. Благодаря на, комис... на докладчика Доклада на Европейския парламент по тази тема а, е много навременен, тъй като този принцип е, предвижда защитата на гражданското население от е, посегателства. Сега за е, връзката на този принцип с е, хуманитарните, е, хуманитарната дейност. Е, Правното основание е Женевската конвенция и е, протоколите към е, нея. Принцип отговорност за защита е концепция, която все още няма е, статут на международна норма. За разлика от този принцип, Конвенцията за хуманитарната помощ е свързана с задължение. Следователно би било важно да се гарантира този принцип да не влиза в разрез с други основни принципи на хум... международното хуманитарно право. Трябва да бъде направено ясно разграничение между този принцип и принципите за хуманитарна намеса и сме благодарни, че това е отразено в мнението на Комисията за развитие. Не би трябвало този първи принцип да се използва за прилагането на принципа за отговорност за защита. Трябва да се направи едно разграничение между правомощията за хуманитарна намеса, военни, юридически или други организации. И това е много важно, за да може да се гарантира а, онези, които работят в хуманитарните организации, да съобразяват своите действия с а, това право и да не застрашават а, достъпа на ползвателите на този вид помощ. Благодаря. Три минути има докладчика за коментар. Yes, thank you. I won't uh, take up three minutes. Uh, I think uh, the... Благодаря на комисията за внесените е, уточнения. Ще се възползвам от е, възможността да спомена, е, че бих искала разделно гласуване утре по една от точките. Е, става дума за изменен 133, е, в е, което се говори за Европейския съюз и Обединените нации. Последната част казва съвета за сигурност да се занимае с въпроса бих искала е, това изменение да се гласува разделно в тази проблематична негова последна част. Тя да се гласува отделно от предходния текст, който не предизвиква толкова много проблеми. А, мисля, че това разделно е, гласуване ще бъде полезно. По останалите въпроси е, ще гласуваме основно по проблемите, които вече споменах. Ще почетая това, което каза госпожа Нейнския, именно, че това е първа стъпка в процеса и трябва да бъде разглеждана като е, такава институциите трябва да започнат работа по този въпрос, да станат по-активни и да предизвикат дискусии относно прилагането на принципа отговорност за защита. Благодаря. Благодаря, колеги. Комисарът Фюле ще дойде всеки момент. Гласуването на доклада ще бъде утре точно в 9 часа.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 colleagues, we have the presentation by Stefan Füle of the European Policy Колеги, ще изслушаме комисарят Штефан Фюле веднага след като комисията е приела докладите за напредъка на съседните страни са много важни за нашето общо благоденствие и стабилно и нашия председател, господин Брок, съвсем наскоро изрази загриженост за политическите събития в съседните страни, особено на изток. Следва да измерваме ефективността на нашите политики в тези райони и да си зададем въпроса как можем да подобрим лостовете за влияние – в тези страни. Трябва да оценим доколко приложима е нашата политика, какъв напредък са постигнали нашите партньори по целите, които съвместно сме определили. За да има доверие в а, нашия принцип повече срещу повече в контекста на преговорите за новите инструменти за външно финансиране. И за да отговорите на тези въпроси, имате думата. Изключително ми е приятно да съм тук в вашата комисия. Съвсем в началото ще кажа, че е много приятно да продължим разговорите за добросъседските отношения. И аз задавам подобни въпроси не само когато се изправя тук пред вас, но и в ежедневието. Старая се да правя това възможно най-скоро и то заедно с вас. Почитаеми депутати, господин председателю, радвам се, че идвам при вас директно от заседанието на комисията, което току-що приключи приехме набора от доклади за политиката на Европейския съюз в съседните страни, ще ви запозная с заключенията от докладите. Първо, едва в началото сме на един процес. Няма съмнение, че прехода към демокрация и укрепването на демокрацията, там където е имало преход, се нуждае от време. Свидетели сме на случващото се в Египет, Тунис и Либия. И то доказва, че пътят към демокрацията нито е лек, нито е кратък. Второ. Нашите доклади показаха, че изборите са много важен елемент, но само първи такъв елемент. Нужни са реформи за защита на основните права, свободи, правото на сдружаване, на свободата на словото, свободата на средствата за информация. Там процесите не са завършили. Важно е процеса на преход да осигури по-наташен напредък за равнопоставеността на жените пред закона и в обществото. Да няма а, пречки пред независимостта на съдебната система. Това продължава да бъде проблем в много страни, както и корупцията. На трето място. Социоекономическата реформа ще се нуждае от повече време, за да има изразени резултати. Но липсата на резултати само по себе си е заплаха за а, процеса на демокрацията и би могъл да го забави. Гражданите очакват демокрация, но те се нуждаят от работни места. И не бива да забравяме, че самата арабска пролет е, започна поради липсата на економически перспективи, освен политически. На четвърто място. Що се отнася до затрудненията? Ние трябва да продължим да сме ангажирани с съседните страни те искат да се приближат възможно най-много до Европейския съюз. И ние имаме истински интерес от това там да има мир и благоденствие. Обеден съм, че политическата ни рамка е правилната, но ние трябва да съсредоточим усилията върху прилагането на нашите а, политики и по-ясното общуване с тези страни, за да са наясно те с ползите от Европейския съюз. Почитаеми депутати, предизвикателствата остават огромни, но някои от нашите партньори положиха големи усилия и постигнаха резултати по а, извършването на реформата. Необходимо е да се съобразим с различната посока на развитие и различните темпове, като правим разлика между нашите партньори съобразно принципа колко повече срещу повече. Политиката за добросъседство може да сработи, когато има воля от среща и обществото, гражданското общество играе важна роля. Едно по-добро партньорство с гражданското общество ще допренесе за изпълнението на политиката и ще бъде в тази политика трябва да изпълним ангажиментите си към гражданското общество, националните парламенти и другите ключови играчи, като например социалните партньори и а, стопанските субекти. С гордост можем да кажем, че съвсем наскоро при едно проучване на Евробарометър бе установено, че гражданите в съседните страни и на изток и на юг отбелязват, че правата на човека и солидарността са типични черти, които най-добре представляват Европейския съюз. И аз смятам, че това също така е резултат от по-нататъчната ни съпричастност. Трябва да гарантираме, че целите за реформа, договорени с тези страни, отразяват вярно обществената загриженост и въжделения. И именно тук съпричастността на Европейския парламент с, към парламентите на тези държави е отрешаващо значение. Да вземем Грузия. Там виждаме, че след трансфера на власт през октомври има известно напрежение. Има напрежение между мнозинството и мълцинството в парламента. Там стъпки са предприемани за преодоляване на напрежението след е, изборите по правосъдни въпроси. Ето това заслужава окоръжителни думи. Европейската фундация за демокрация, която беше създадена миналата година, също може да изиграе важна роля в подкрепа на мирните сили, които работят в името на демокрацията подкрепата за движещите сили на промяната в а, нашия район, които са изправени пред пречки при достъпа до средства от Европейския съюз. Позволете, а, почитаеми депутати, сега да премина към въпроса за споразуменията за асоцииране и а, зоните за свободна търговия. Започнахме такива разговори с Молдова, Грузия и Армения и преговорите по такива споразумения с Азербайджан продължават. Освен това имахме възможност да приключим и подписване на такива споразумения с договарянето на такива споразумения с Украина, но преди да пристъпим към подписването им, трябва да видим осезаем успех в реформите, а също така и а, избирателното прилагане на правосъдието и проблеми в избирателната система. Срещата на високо равнище за източното партньорство през ноември месец тази година в Вилнюс ще предостави на нашите партньори в източна Европа възможност да се доближат до економическата интеграция. На юг започнахме преговори за зона за свободна търговия с Марокко е преди няколко седмици. Надяваме се да започнем преговорите и с Тунис и не в много далечно бъдеще ще продължим подготовката за такива преговори с Йордания. Продължаваме да усъвършенстваме е, процесата на мобилност на хората. Молдова предприема много важна стъпка напред по изпълнението на а, действията за либерализация на визовия режим ще минават към втория етап и ние започваме такива разговори за либерализация на визовия режим с Грузия а, преговорите с Мороко приключиха, постигаме напредък по преговорите с Тунис, миграцията и мобилността, с тема на преговорите с Йордания, които започнах. Подпомагаме а, свободното движение на студенти, учени, използват се програмите Tempus, Erasmus Mundus и а, младеща на работен ход. Тази тема е от решаващо значение, не само защото тя откликва на едно от основните очаквания на нашите съседи. Мобилността на хората, свободното движение на хората гарантира свободно движение на идеите и на ценностите в същото време смятам да обърна повече внимание именно на този аспект в нашето сътрудничество в близко бъдеще. Сега преминавам към темата за финансова подкрепа за реформите в съседните страни. Ще използваме целия набор от инструменти, с които разполагаме, програми като EPIC Spring, средствата, които се разпределят за онези, които правят повече усилия за демократизацията на обществото и които уважават изпазва правата на човека. А, втората фаза на инструмента за гражданското общество получи 45 милиона евро за периода 2012-2013 година. Сигурно вече сте забелязали, че а, пакета от доклади тази година се публикува два месеца по-рано от миналата година. Това ще ни даде възможност да направим оценка на докладите за постигнатия напредък и да вземем това предвид, е, когато се програмират средствата за годишното подпомагане, съобразно принципа на повече срещу повече. Освен това ще продължим да насърчаваме регионалното сътрудничество за тези, които са на изток и на юг. И по-конкретно за юга, искам да кажа, че Европейския съюз задава насоката ние сме с председатели на Средиземорския съюз и насърчаваме регионалното сътрудничество в Магреба, като отправяме конкретни предложения в нашето съобщение от миналия декември, а също така и участваме в срещите 5 плюс 5. Почитаеми депутати, Европейската политика за добро съседство е един добър пример за а, това, че комплексният подход може да бъде използван за целенасочени действия с участието на всички а, играчи в Европейския съюз, т.е. институциите на ЕСЕ, държавите членки и съответните финансови институции. Политиката за добросъседство а, не предлага а, типови решения – но това е най-комплексната, най-гъвката политика, с която ние разполагаме, за да подпомогнем нашите партньори в съседните страни през идните години. Повече от всякога именно днес застоя в економическия растеж, високата безработица, неравнопоставеността, все по-големите предизвикателства в областта на околната среда и много често спада в социоекономическите показатели, налагат да се извършат реформите, които съставляват същината на европейската политика за добросъседство. Страните от източното партньорство се нуждаят от по-нататъчната ни а, помощ, за да постигнат резултати. И аз съм дълбоко убеден, че те заслужават едно изпълнено с амбиции и бъдеще. Имам предвид тук най-силният инструмент за външна политика на Европейския съюз и израз на а, преобразуващата сила на тази политика, а именно перспективите една страна да стане членка според член 49 от договора за Европейския съюз, ако тази страна споделя нашите принципи на свобода, демокрация и а, спазване на върховенството на закона. На юг ние предлагаме интеграция за разширената европейска зона. Разбира се, това ще е един постепенен процес. Но в крайна сметка нашите партньори ще могат да се възползват от всичко, което предлага интеграцията към единния пазар на Европейския съюз. Естествено, това би изисквало приемане на ценностите и на принципите, върху които стъпва нашия единен пазар. В този контекст ние се надяваме демократичния преход на юг да продължи и ние ще продължаваме да оказваме подкрепа. Аз високо ценя вашето активно участие в изпълнението на политиката за добросъседство на Европейския съюз. Демокрацията е същината на тази политика и именно парламентът заедно с гражданското общество ще трябва да се превърнат в основни движещи сили на демократизацията. Почитаеми депутати, в заключение бих искал да подчертая, че отношенията на Европейския съюз с всяка една от страните партньори е нещо уникално. Ние ще трябва все повече да разграничаваме нашите решения в зависимост от развитието, амбициите и потребностите на страните партньори. И а, тази политика ни осигурява решения, за да можем да откликнем на въжделенията на нашите партньори. Както вече казах в началото, Европейският съюз трябва да продължи да са причастност, особено предвид сегашното време. И аз ще разчитам на по-нататъчното вдъхновение е, и подкрепа, които бих могъл да получа от този парламент в съвместното ни желание да постигнем успех. Благодаря за вниманието. Колеги. Колеги, в дебата координаторите и представителите на политическите групи ще имат по две минути, а останалите по една. Това е защото а, сме ограничени във времето, не може да имаме превод безкрайно дълго време, а искаме да дадем възможност а, господин комисаря да отговори. ЕНП. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, че сте наш гост днес. Вашето присъствие тук е отличен пример за добро сътрудничество. Ще се позова на последното, което казахте. Това, че европейската политика трябва да бъде достатъчно добре приспособена към нововъзникващите ситуации. И че тя трябва да отговаря на способностите на отделните страни. Големи средства бяха отделени за подпомагане на страни, които изпитват економически трудности. важно е да поддържаме по-добри връзки с гражданското общество. Когато става дума за външните, външната политика на Европейския съюз, трябва да подобрим работата си по преговорите с Унгария в областта на наказателното а, и углавното право. Загрижени сме за а, действията срещу представители на партията на бившият президент. Споразуменията с страни като Марокко, Тунис и Йордания трябва да бъдат поздравени. В Египет конституцията, както знаем, е суспендирана. какво ще кажете по този въпрос? Благодаря. Госпожа Кикс господин председател, господин комисар, най-напред. Благодаря за това, че толкова често идвате да обсъждате проблемите с нас. Ние ценим а, вашето изложение, а, като си има предвид, а, че състоянието на нещата е такова, че Европейският съюз а, из, сам изпитва значителни трудности. И е, разбира се, всичко това не увеличава доверието в Европейския съюз и неговите институции от трети страни. Доверието, което трети страни имат към, към нас. това не улеснява нашите отношения с нашите партньори, включително и на другия бряг на Средиземно море. Когато става дума за Марокко, знаете, аз съм членка на групата за приятелство между Европейския съюз и Марокко, но както казвам на моите марокански приятели, не може да има добро приятелство без критика. Затова ние приветстваме решението на мароканските власти отхвърляме решението на американските власти, които отказаха достъп на четири от нашите колеги в Марокко, независимо от това, че аз не подкрепям позициите на тези колеги. Като казвам това, мисля, че то добре он огледява. е добър пример за трудностите, които има може да възникнат, когато става дума за дълбоки и цялостни съседски отношения. подобни, подобни трудности може да се очаква, че възникнат, когато имаме близки отношения с нашите съседи. А сега панцери от името на групата на социалистите. Благодаря. Господин комисар, комисията цени вашата политическа воля да сътрудничите с нас. Днес е, демонстрирахте още един път. Не съм сигурен дали нашата политика на съседство ще реши проблемите в краткосрочен план. А, но във всички случаи трябва да следим как тя върви, особено как се провежда тази политика, особено като се предвид сегашните промени и нуждата на тази политика да се вдъхне нов живот, особено светлината на това, което ви обяснихте. А, какви са главните проблеми на този в този процес, според мен. Първият проблем е, че политиката на съседство не трябва да бъде, а, така да се каже, на второ място след нашата външна, обща външна политика. Тя трябва да бъде неразделна част от нея. трябва да имаме политическо присъствие и роля в всички а, наши съседи и по целия свят, както чрез външната си политика, така че чрез политиката си на съседство. Това първо. А, второ, е все много, още е трудно да, да използваме парламентарните възможности на парламентите има решения, които могат да бъдат прияти по парламентарен път, е, но все още като че ли няма достатъчно подкрепа за това. Говоря преди всичко за комисията, защото освен специалните групи, за които стана дума, са необходими и други органи, които да могат да имат по-голяма дълготрайност. и 5 плюс 1, и политиката на съседство, и външната политика, в тях трябва да бъдат привлечени представители на гражданското общество и представители на парламентите и вие трябва да се погрижите за това. От името на зелените искам да ви благодаря, господин комисар, за желанието, с което винаги, когато е, е подготвен, прият от комисията доклад, вие идвате е, да разговаряте с нас. Ще се спра за няколко минути на Южно-Кавказския е, район. Съгласна съм с вас, че е необходимо са ни двете неща и демокрация, и економическо развитие. Бих искала също така да ви благодаря за това, че споменахте положението и ролята на жените в много от нашите съседки. То в положение все още не е добро. Искам да спомена две страни набързо. Погледнах така, резюмето на вашия доклад. Едната страна е Грузия. Неодавна имахме среща с парламентаристи от Грузия. За жалост не стигнахме до решение трудността на съвместното съществуване там, проблеми, които е имало и по-рано, и проблеми, които сега възникват, трябва да бъдат решавани. Необходимо е нещата там да бъдат подобрени. Колкото до Азербайджан, мисля, че ви изпратихме писмо, колегата, колегата Шулц и аз го подписахме Изпратихме го до членовете на Евронес, на министри, на членове на парламента. Положението там се влушава непрекъснато. Не само опозиционните политици се биват задържани, но също и активисти на гражданското общество, които подготвят гражданите как да наблюдават изборите. Те са, също биват арестувани, докато провеждат а, а, тези занимания за подготовка на гражданите. А, също така осъществява се контрол върху информацията, която се предоставя на неправителствените организации. Вие повдигате всички тези въпроси, споменавате ги, но мисля, че трябва да бъдете по-критичен, така по-категоричен в това, което казвате. И затова искам да ви попитам, как смятате да предадете по най-ефективен начин тази критика? Е, на Азербайджан. Азербайджан, знаете, Азербайджан не се нуждае от европейска помощ, европейски пари. Така че тяхното желание да, се, да откликнат на, на нашите желания, на това, което ние искаме, свобода на сдружаването, а, е, други свободи, как можем да ги подтикнем да ги осигурят? Господин Кабленок. Děkuji, vážený pane předsedo, pane komisaři. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, е, радвам се, че сте тук в тази комисия, въпреки че аз самия не съм нейн член. Искам да сравня работата на комисията с различните комисии в парламента и правейки това сравнение ще кажа, че вие особено добре си сътрудничате с нашата комисия. Ще се спра на Армения. Трябва успешно да включим и Армения в сътрудничеството ни с грузинския парламент. Е, постъпва много информация, която сочи, че новата правителствена коалиция страда от напрежение между бившата управляваща партия и останалите партии в коалицията трябва да направим нещо за подобряване на климата в Грузия и за по-добрия диалог между двете страни. Трябва да а, избегнем отдалечаването от Европейския съюз на Грузия. Председателя, разбирате ли италиански? Не. Как оценявате положението в Баркаба? където напрежението расте, конфликтите се увеличават, което се отразява не само на стабилността на място, а Що се отнася и до Армения и Азербайджан, там страда източното партньорство. Тоест, това са регионални конфликти, които нарушават международните договори, но не бива да бъдат решавани с военни средства. И за това искам да ви попитам, смятате ли, че европейската политика може да даде принос към а, а, подобряване на положението? Следващия оратор. Комисията познава моето виждане за нещата, което е песимистично. Искам да кажа няколко думи по един друг въпрос. Трябва да разгледам страните от източното партньорство, където има редица проблеми, но от наша страна липсва ясна оферта Виждайки какво се казва в член 49, мисля, че трябва по-ясно да облечем в думи това, което искаме от източното партньорство. Аз смятам, че то е много добър инструмент. Съгласен съм с вас, господин комисар но е малко иллюзорно, понеже няма да може да работи без пари. Така че може да потърсим средства за финансиране. Господин Сивич, една минута. Трябва да кажем цялата истина за източното партньорство. Има както добри, така и лоши новини. Добрите новини са, че постигнат напредък по отношение на мобилността. Имаме три споразумения, касащи визовия режим. Така че това са добрите новини. Има и лоши. Може би може да ни кажете как работи принцип more for more, повече за повече. И какви са критериите, по които се сравняват политиките на а, държавите? Благодаря. Господин Галер. Моя въпрос е за Йордания.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 Сирия се провеждат мерки, които помагат на опозицията. Може ли този инструмент да се използва или ще се използва инструмента за хуманитарна помощ, чрез лекарите, пример? Втория ми въпрос за Йордания. Ние финансираме беженски а, лагери, но две трети от беженците не живеят в лагерите, а в а, самата страна а, и трябва да се изразходят много средства, например за субсидиране на цената на хляба. Сумата е голяма, около 800 милиона долара а, годишно. А, искам да попитам дали не можем да предложим а, допълнителна помощ към бюджета. А, по въпроса за Украина нямам въпроси. Достатъчен ми беше отговора, който дадохте миналата седмица на пленарното заседание госпожа Боскорт. Благодаря, господин председател, господин комисар. Съгласен съм с вас, че поставяте основните права и солидарността на параден план. Какво бихте казали за ситуацията в Северна Африка? Конституционният процес е само една от стъпките в този регион, но в държави от от е, типа на Египет са представени само мъжете, докато жените липсват и техните права не са част от дневния ред. Е, аз се страхувам, че е, възможностите намаляват, полето за действие се смалява а, и последиците за бъдеще ще бъдат много сериозни. Моя въпрос е, онези жени, които надигат глас срещу диктатурата и положението относно техните права дори се влушава а, в сравнение с периода на диктатурата. Какво може да се направи по този въпрос? Европейския съюз помага на гражданското а, общество. А, в Либия дори нямаше гражданско общество, нямаше женски организации. Как можем да им помогнем? Защото жените а, не са обект на помощ от страна на Европейския съюз. Какво може да се направи? Благодаря, господин Шуц. Аз се присъединявам към благодарностите за тясно сътрудничество с нашата комисия. Вие сте много ангажиран, имате творчески подход към страните в източното партньорство и тяхното приобщаване към Европейския съюз. Въпреки това обаче констатираме, че развитието е разочароващо, дори текат обратни процеси, например в Украина, виждаме случаи на селективно правосъдие в случаите Тимошенко, Ласенко, Димитри Космо и неговото арестуване – от Украина ни отправят упрек а, по отношение на енергийната политика, евро, а именно, че Европейския съюз се стреми да модернизира своята инфраструктура, да договаря цени с а, а, Русия, оставайки Украина на страна. А, с Беларус нямаме официални политически контакти. Какво правите за приобщаването на Беларус? Имате ли информация за освобождаване на политическите створници? Благодаря, госпожа Янаку. Благодаря, господин комисар за задълбочената информация относно европейската политика за съседство. Господин комисар, моя въпрос е как каква е вашата координация с Европейската служба за външна дейност и с върховния представител? представител. Има ли дублиране на дейността или сте намерили начин за допълване на усилията? Следващия оратор, госпожа Андрекейн. Господин комисар, вие докладвахте с асамблеята на Евронест. Моите колеги от Армения и Грузия очакваха вашата оценка, вашата присъда, така се каже, за постигнатото от страните. Партньорството всъщност е отношение за поддържането на което са необходими две страни. Трудно е този танц да се е, танцува с страните от източното партньорство и причината за това не е задължително в страните от източното партньорство. Моето желание. Е, ние във Вилнюс подписваме споразумение за, Ука... за асоциация с а, Украина. Имаме споразумение с Молдова, Украина и Грузия. Какви са основните пречки пред тези споразумения? Милан Мон. Господин Милан Мон има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Аз ще задам въпрос за южното партньорство. Ние трябва да сме представени и да участваме в процеса на промяна. Няма друга альтернатива за Европа. За промените е, на юг има различни модели, но ние във всеки случай трябва да подкрепим промените и да ги насърчаваме. Необходим е консенсус и диалог и с другите сили. И въпросът е какви са негативните е, настроения в Египет във връзка с следващите избори. Трябва да продължим да, подкреп, да подкрепяме реформите в Египет, също така и в Марокко. един конкретен въпрос. Е, как вървят преговорите за либерализирането на услугите, на е, продуктите от селското стопанство и рибарството. Наша цел е да постигнем съобхватно партньорство за свободна търговия. Как върват преговорите по отношение на услугите? И последния оратор Благодаря, господин комисар. Аз няма да задавам въпроси, защото ще продължим да си говорим до днес вечерта, ако я задам въпрос. ние като комисия и парламент трябва да подкрепим вашите усилия в е, европейската политика за съседство. Ние не за кризи и е, европейската политика за съседство се измества от нейния фокус. Е, мисля, че в специална резолюция трябва да изкажем нашата подкрепа към това, което вие правите за политиката за съседство, за да можем да сигнализираме нашата ангажираност и по отношение на нашите съседи. Това беше апел, не беше въпрос. You have time enough. Till 1 p.m. Thank you very much. Actually, it's much more time, I mean, than uh, uh, have given me last time. Повече време ми давате, отколкото миналия път. Това е мой личен подарък към вас. Миналия път ми дадохте 5 минути. Благодаря ви много за всички зададени въпроси. Те доказват вашия интерес и отразяват вашите експертни знания, но и лична ангажираност. Позволете да започна с казаното от господин Панцари, че трябва редовно да получаваме обратна информация. Ще ми се две неща да са ясни. Постоянен ангажимент, който имаме спрямо тази политика, която се основава на принципа повече срещу повече и по-добър обмен с гражданското общество. Това е един вид една дългосрочна инвестиция. същото, това изисква и стратегия и търпение. Има поредица от други инструменти и благодарение на това политиката би могла да отрази конкретни потребности на един или друг партньор. В същото време залагам изключително много на този механизъм за обратна връзка. Много държа не само да продължават преговорите и консултациите с вас под най-различна форма, официално и неофициално, но също така и с представителите на нашите партньори. В края на миналата година се договорихме с представителите на нашите партньори по политиката за добро съседство на полугодие – да се прави среща на висши служители, които да обсъждат най-актуалните въпроси в нашия регион, за да можем да знаем какво се случва във въпросните страни, но също и така да разберем как преценяват въздействието от нашата политика партньорите ни и какъв принос имам тази наша политика. Разбира се, това е диалог, който няма да се свежда само до обмен между висши служители, но означава обмен с гражданското общество и представителите на научните среди. Това е първото. Второто важно нещо, което трябва да кажа е следното. Ако направим един преглед на целия този район на политиката за добро съседство, бихме могли да кажем, че очакванията на нашите партньори, на някои от тях, са много високи, а на други не кой знае колко големи. Някои от тях могат да кажат, ние за сега не сме в обхвата на разширяването. Но в основата на това партньорство стои демокрацията, върховенството на закона и правата на човек. И затова е много ясно, че колкото повече иска да се приобщи към Европейския съюз една държава партньор, колкото по-високи са нейните амбиции, толкова по-големи са очакванията от наша страна спрямо от тях. Това не би трябвало да е пречка. То е част от политиката ни и е в основата на взаимоотношенията ни с партньорите, които са доста динамични. И една трета по-обща бележка ще направя. В това партньорство ние не загърбваме укрепването на демократичните институции. Някои от вас споменаха ролята на Европейския парламент, взаимодействията с националните парламенти. Ние правим всичко възможно и отчитаме вашите допълнителни изисквания за укрепване на демократичните институции в държавите партньори, по-конкретно укрепване на техните парламенти. Там е нужно да продължи диалога и парламентите са мястото в една демокрация, където се предприемат всички стъпки за по-нататъчни действия. Сега ще се върна на зададените от вас въпроси. Миналата седмица бях в Страсбург, където имаше едно добро обсъждане за Украина. Не искам да повтарям казаното тогава. То бе много. Казано от вас и казано от мен. От името на върховния представител госпожа Аштън. Съвършенно ясни са нашите очаквания по отношение на Украина. Приветствах факта, че правителство и президентът са издали указания за преодоляване на трите основни въпроси. Свързали сме се с Украина по тези въпроси, включително избирателното прилагане на правосъдието. И говорихме също така за а, Квашневски, за да имаме ясна представа за това, което следва да бъде предприето и как да бъде с заем напредък преди срещата на високо равнище в Вилнюс. Бе зададен и един друг въпрос във връзка с тази среща от госпожа Андрекиене. Срещата е изключително важна не само поради очакванията, които тя поражда, а защото дълги години само говорим, обмисляме, опитваме се да сглобим една политика за преобразуване на този регион след разпадането на Съветския съюз. За първи път имаме възможност не само да говорим, но и да действаме. Много се надявам, че а, споразумението за асоцииране ще бъде подписано и че ще бъдат създадени условия всички ние да се чувстваме спокойни при подписването на това споразумение с Украина. Също така се надявам, че в Вилнюс ще се умеем да намерим да сложим край на тези преговори и да преминем към споразумение за задълбочено и комплексно сътрудничество и търговия с Молдова, Армения и Грузия, след което ще започне техническата процедура по подписването, надявам се, на това споразумение през 2014. Има и други аспекти които а, отразяват очакванията от тази среща на високо равнище. Споменах европейските перспективи. Европейските перспективи не са нещо, което държавите членки трябва да се чувстват задължени да обсъждат. Дали са готови да предприемат още една стъпка в посока към партньорите на изток. Мисля, че правилата на играта са ясни. Колкото повече постигат по реформите и поетите ангажименти партньорите на изток, колкото по-амбициозни са тези реформи за укрепване на върховенството на закона, толкова по- голяма готовност ще има от страна на Европейския съюз да направи още една крачка към тях. И мисля, че тези партньори разбират какви са правилата на играта и има се още време преди срещата в Вилнюс. Естествено, че има постигнати промени в Молдова, в Грузия. По въпроса за Грузия, Виждам, че нещата се развиват по един по-градивен начин. Вече споменах диалозите на парламентарно, парламентарно равнище. Не бива обаче да забравяме спецификата на действащата конституция в Грузия ще има огромно предизвикателство пред демокрацията. Това предизвикателство е още по-огромно за страната и нейния преход. Но преди един месец, заедно с е, Кати Ештън, ние се обърнахме към бившия комисар на съвета на Европа за мълцинствата с молба да се срещне с властите и по-конкретно министър-председателя. И той всъщност е специален съветник на Европейския съюз по конституционните въпроси, включително и правата на човека. И той е там, за да помогне на правителството на Грузия да докаже, че има сериозно отношение към обещанията за свободни избори. Да докаже, че наистина постига нещо по линия на тези обещания и прилага общите стандарти и принципите. Укрепване на върховенството на закона, не подкопаването му. Така че този съветник е там да помогне на министър-председателя, на президента да има по-ясен обмен с гражданите, където има известни затруднения. Господин Хеменберг е, ще се радва, надявам се, на подкрепа на този парламент и ще разговаряме с председателя на комисията господин Брок, за да може той също да се яви пред вас и да сподели всичко по тази важна тема, за да може Грузия да се доближи до Европейския съюз, а не обратното. Няколко въпроса бяха зададени, свързани с юга. Ще започна с Европейския доверителен фонд за демокрация. Ангажирахме се с подкрепа за него. Правим финансов оглед и казах на председателя Брок, че ще продължим да го правим и в бъдеще. Няма да има изкуствено заложени ограничения за подкрепата на този инструмент който е много важен за преодоляване на недостига на средства сред онези НПО-та и партньори, които по субективни или други причини не могат да стигнат до помощите, които предлага Европейския съюз. Една от тези страни е Либия. Госпожа Боскурт спомена проблемите на някои от НПО-тата и отпускането на средства. Ние подкрепаме доста организации на гражданското общество. 5 милиона има по програми, 5 милиона евро в подкрепа на гражданското общество и НПО-тата в Либия. Но очакваме повече такива средства за демокрация. Ставаше дума за услугите. Беха, беха зададени въпроси за Сирия. Да, мога да потвърда, че ние използваме Европейският инструмент за демокрация човешки права, за да подкрепяме гражданското общество в Сирия и извън Сирия. Подкрепяме онези, които се борят за правата на човека там. Особено подкрепяме студентите, младите. Мнозина от тях учат в европейските училища, европейски университети. И ние се опитваме да допринесем по този начин за решаване на проблемите на Сирия. Сирия, разбира се, е труден, труден проблем. Обсъждахме го и миналата седмица в Страсбург. Нека обобщим това, което бе казано в Страсбург. Нуждаем се от по-новаторски, по-творчески подход – Необходимо е не само да се обърнем към политиците, да могат те да намерят политическо решение, но необходимо е също така да излезем извън рамките на нормалните принципи на хуманитарната помощ. И вече правим първите стъпки в тази насока в Ливан, когато преди две седмици отделихме допълнителни 30 милиона. Не само за нуждите на бежанците, но и за нуждите на общностите, които ги приемат. Защото именно приемащата общност, която помага на тези хора, която ги приема, има нужда от помощ. Много често не е лесно да обединим страните членки да приемат определен контингент от бежанци, за да могат да помогнат за решаването на този остър проблем. И тези е, общности са все, по, все по-голям натиск. И всичко това ще има последици и върху регионалната сигурност